Good morning. Good morning. Добро утро. Ако може малко внимание, нека да започнем. Започва поредното заседание на нашата комисия. Нещо като работен семинар всъщност сме организирали, защото това е едно изслушване – по две предложения на комисията във връзка с легалната, законната миграция. Част от така наречения миграционен пакет. Тази сутрин ще работим по сезонните работници. Докладчикът днес сутринта е господин Клод Мораес, а след обед ще се концентрираме върху вътрешнокорпоративните трансфери на служители. И а нашия колега господин Яколина ще бъде докладчик след обед по тази тема. По отношение на предложението за вътрешно-корпоративни трансфери, всъщност касае или се концентрира върху трансфера, преместването на а, законни работници за кратък период от време, докато втората се опитва да се бори с незаконната миграция и експлоатацията. Втората, по, по двете теми трябва да, се, да кажем, че Европейския парламент от влизането в сила на Лисабонския договор е а, съзаконодател в, и в сферата на миграционната политика. Ето защо нашата комисия реши да организира това изслушване, за да разискваме в подробности на двете предложения на базата на работните документи на нашите докладчици във връзка, разбира се, с, позициите на нашите социални партньори, освен институциите, социални партньори като неправителствени организации и международни организации, които работят в тази сфера. По а, тези а, два документа ще говорим а, заедно с а, други комисии. Ще говорим. по първата тема сезонните работници, която което, както казах, е темата за нашето сутрешно заседание. Господин Клод Мораес, който е на докладчика, ще му дам на него първо думата, след това представителите на комисията, на съвета, на другите комисии на Европейския парламент. И с това започваме нашата сутрешна среща. Първо ще говори господин Клод Мораес, след това госпожа Марта Сиган, на която казваме добре дошла, директор за иммиграция и обежище в Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия. След това госпожа Вивиен Вадаси, също така казвам добре дошла. Съветник по въпросите на правосъдие и вътрешни работи, постоянно представителство на Унгария в Европейския съюз. Знаете, че сега тече периода на председателството на Унгария на Европейския съюз. След това господин Серджо Коферати, докладчик от Комисията по заедостта и госпожа Антигони Пападополу, докладчика от комисията, подкомисията за жените. Господин Мораес има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря конкретно на всички колеги, които днес намериха времето да а, дойдат тук при нас, не само от Европейския парламент, но и на всички организации, които работят в сферата на сезонните работници, а за да обсъдим толкова важни неща. Наистина това казае много хора и е много сериозно на законодателство, което ние подготвяме. Една обща а, миграционна политика е нещо изключително важно за целия Европейски съюз. Тези а, дни говорим а, много за сезонните работници и а, за вътрешно-корпоративните трансфери на служители, ако а, а, това са много важни теми и а, е, ставаше въпрос, например, за синята карта, за уеднаквяване на законодателството в тази сфера. Но държавите членки поеха ангажимента в Тампере още през 1999 година да, да уредят тези а, въпроси за общата иммиграционна политика. Не постигнахме а, е, вече етапа за законната миграция не само за високо квалифицираните работници, но и за ниско квалифицираните такива. Оказа се, че има а, някакво чувство за а, омалуважаване на това, което можем да направим в областта на имиграционната политика. Ето защо цели 10-11 години минаха, докато а, бяха предложени сериозни неща по законната миграция комисията и съвета направиха нещата много по-важни, особено по дефиницията, защото беше разработен план за политика в областта на законната имиграция още през 2005 година. Законната миграция е свързана с много чувствителни теми, като заетостта, необходимостта от работа, в Европейския съюз и от работници в Европейския съюз. Това е един от най-важните елементи в нашето предложение, а именно, че стотиците хиляди сезонни работници, които в момента работят в нашите държави членки, ще могат да избегнат условията на изключителна експлоатация, а, в, при които в момента те се трудят. Сезонните работници идват в Европейския съюз, работят много здраво в Европейския съюз, а пращат средствата, които са спестили в своите страни по происход, а ние имаме нужда от тези хора и днес ние трябва да дефинираме точно какво означава това какво трябва да получат срещу своята работа, защото това са хора, които работят и в земеделското стопанство. Те обикновенно са по-низко квалифицирани, но не винаги. Те може и да са високо квалифицирани, но им се предлага само най-низко квалифицираната заетост – така че смятаме, че ние ще можем с това, тази дефиниция да им помогнем. Правното основание на настоящото предложение се дискутира, защото когато говорим а, за, законната, за законната миграция, ние се концентрираме върху член 50, а, което ни дава възможност да имаме съдокладчици от две други комисии на Европейския парламент. Аз смятам, че правното основание на настоящото предложение е член 79. И тъй като Либе комисията е водеща, а, ние трябва да подчертаем още веднъж, че е член 16 също трябва да бъде взет предвид в правното основание да бъде включен, а, защото а, говори за равните възможности, но това ще бъде а, подчертано повече от господин Коферати, а също така и от госпожа Пападополо. Ние работихме с тези две комисии, именно по заедостта и подкомисията за жените, много а, усилено, а за да избегнем и варианта е, е, сезонните работници да подкопават постигнатото от работниците в Европейския съюз и в същото време да не бъдат подлагани на експлоатация в Европейс... Европейския съюз. Ние имаме само 10... Аз имам само 10 минути, така че няма да покрия цялата е, материя. И така, много държави членки посочиха, че субсидиарността е много важна, че всъщност сезонните работници са тема, с която трябва да се занимаем а, изключително и само на ниво държава членки. Разбира се, има силни мотиви за, но има и такива против, защото един продължаващ проблем е миграцията, която е много чувствителна като тема, разбира се. Има държави членки, които разбират, че а, сами няма да намерят най-доброто решение на този въпрос и смятат, че ако се вземе общностно решение, те ще постигнат всички те, всички ние ще постигнем повече. Кръговата миграция – а, е също тема. тоест, те, сезонните работници идват тук, след това, като приключи работния сезон, се прибират в собствената си държава и обратно а, но а, предложението ни е да им се осигурят а, достойни условия на живот и работа. Сезонните работници а, работят в определени сектори, като например селското стопанство, туризма, които имат сезонен елемент. И всички ние искаме да сме сигурни, че ще се занимаем най-вече с тези сектори, и в същото време да изключим от това законодателство, от тези две директиви, а, онези производства, онези сектори, които не се обслужват от сезонни работници. И така искаме по-добра защита за, е, против експлоатацията на сезонните работници. Критериите а, трябва да бъдат на базата или на предложен а, трудов договор или обвързващо предложение за работа. Освен това, да получават дължимото трудово възнаграждение, да имат подходящи условия на настаняване по време на престоя и да бъде въведен механизъм за обжалване за тези сезонни работници. Предложението предвижда и равно третиране с гражданите на, гражданите на приемащите страни от, по отношение на, права, на някои права, член 16. Еднаквото третиране е изключително важно или равното третиране по отношение на работниците от приемащите страни. Това равно третиране осигурява хармонизирани практики на пазара на труда, а не на базата на нечовешка експлоатация е един работник да бъде принуден да подкопава позициите на друг работник и така сезонните работници ще бъдат дефинирани в съответствие с предложението в съответния елемент, извинете, на предложението. Знам, че няма да имаме достатъчно време, така че моля ви, отбележете си какво искате да кажете или да засегнете или да поискате разяснение и по време на дискусията ще го говорим а, Комисията по заедостта и а, по правата а, искаме да сме сигурни, че трябва по-прецизно да се формулира дефиниция, а, да, определението за сезонен работник и сезонна работа, защото това до голяма степен ще определи начина на опериране на явлението сезонен работник в Европейския съюз. Например, в строителния сектор – който е, трудно може да бъде преценен като напълно сезонен. Също така има и други сектори, които не са сезонни по своя характер. Циркулярната или кръговата миграция също е много важно. Когато а, предложението от Тампере бяха, а, станаха известни, работници, които квалифицирани или не идват в Европейския съюз, се дискутират много често в общността. Но приноса на а, работниците мигранти както за економиката на Европейския съюз, така и за економиката на собствените си, родните си страни е много голяма. Ето защо много голяма част от дискусията и от текстовете, които ви предлагаме на вниманието, а, са отделени за тях. Следващия и най-важен елемент са а, критериите за приемане. Комисията Либе ще разгледа валидността на договора, трудовия договор, ако има такъв, или обвързващо предложение за работа да се види дали има дължимото трудово възнаграждение и другите условия на труд дали са подчертани а също така и бройката на приетите а, за сезонна работа също ще бъде много важно. Също така а механизъм за обжалване, който трябва да се създаде на разположение на сезонните работници е много важно. А в Италия, в Розари, Розарио, мисля, че а, всички знаем какви са били, какви бяха условията а, те трябваше да живеят в гората, в палатки и в същото на време макар че не можем да обхванем абсолютно всички варианти на експлоатация, които могат да се появят, ние трябва поне да направим необходимото, за да намалим тази възможност до възможният минимум. Разбира се, условията за настаняване и стандартите на живот в тези жилища също е много важно. Що се отнася на последно място до санкциите и обжалванията, казах, че е лесно да се каже, че сезонният работник и има механизъм, който може да използва, за да се а, оплаче, обаче това съвсем не е достатъчно, защото при такава силна експлоатация много трудно може да се представи възможност на сезонен работник да а, се възползва от механизма за обжалване. Така че ние ще а, сме разгледали механизма за проверки на място и изобщо на целият механизъм а, а в който, а, на обжалване, в който се случва включват толкова много елементи. Да, знам, че това са доста противоречиви елементи, но е много важно да изчистим най-важното, а именно механизма за равнопоставеността, за равното отношение. Ние в същото време трябва да сме наясно, че ако държавите членки а, поискат а, твърдо да продължат в посоката на общностна миграционна политика. Това ще бъде огромен ресурс за нас, за Европейския съюз и тогава ще можем а, да формулираме онежи стандарти, които ще покажат за пореден път, че Европейския съюз е пример за подражание в глобален мащаб. И а, това са от ключово значение елементи, като равното третиране, откритост на трудовия пазар и и така нататък. На въпроса на, миг е, на миграцията е чувствителен за целия свят и се надявам, че вие ще се проявите като много активни а, хора, които се интересуват от този проблем. Благодаря. Благодаря, Клод. The... Докато докладчикът правеше изложение по това досие, той а, се възползва от 20 вместо от 10 минути. Бих помолил останалите ни оратори да се вместят в максимална времева рамка от 10 минути, за да имаме време и за разисквания както и за да можем да продължим с следващата част от дискусията, в която ще участват социалните партньори. Темата на дискусията ще бъдат социалните партньори. Давам думата на госта ни от Генерална дирекция Миграция и убежище към Европейската комисия. Благодаря ви. Добро утро, госпожи и господа. Позволете ми първо да благодаря на Комисията по граждански свободи за организирането на това публично изслушване по две много важни предложения, насочени към прилагането и до усъвършенстването на прилагането от стратегията за политики в областта на миграцията. Днес ще обсъждаме предложенията за директиви относно служителите по вътрешно-корпоративния трансфер и сезонните работници. Както подчерта докладчикът по водните си думи, тези два акта са изключително важни с оглед на договора от Лисабон. В днешното заседание участва широк спектър от заинтересовани страни. Ето защо то е една чудесна възможност за всички нас да обменим идеи, да се вслушаме в изказаните съмнения и загриженост, както и да вземем под внимание някои от коментарите, така че да допринесем за напредъка по процедурата по вземане на решения. Що се отнася до миграцията, всички знаем, че тя е част от реалността. Ежедневно се сблъскваме с това явление. Наскоро бяхме свидетели на извънредни събития в различни части на Европа. Понякога миграцията не е толкова явна, но като цяло можем да кажем, че всички граждани на Европа ежедневно, повсеместно се сблъскват с това явление. Смятам, че един добър механизъм за управление на миграцията – един всеобхватен механизъм е от изключително голямо значение в настоящата ситуация. Трябва да направим всичко възможно за създаването на такъв механизъм в Европейския съюз, така че да осигурим добро и всеобхватно управление на миграцията към Европейския съюз, както от трети страни, така и в рамките на Европейския съюз. Трябва да осигурим функционирането на такъв механизъм в дългосрочен план. Това ще ни даде възможност за устойчива политика в областта на миграцията. Нека сега започна по същество, а именно за директивата за сезонните работници. Много от елементите по нея вече бяха изложени от господин докладчика. Нека обаче накратко ви припомня какво стои в основата на предложението. Основната цел на предложението е да допринесе за разработването на ясна, обща, атрактивна рамка за категория работници, които са особено уязвими, тази законодателна рамка трябва да даде възможност на сезонните работници да се възползват от възможността за временно наемане на територията на Европейския съюз. Същевременно рамката трябва да им предложи защита срещу всякакви форми на дискриминация. Това е действително първото законодателно предложение, визиращо нискоквалифицираните работници – в рамките на политиката в областта на законната миграция. Защо бе щетено за необходимо да се представи такова предложение? Опитът показва, че има много голяма потребност за нискоквалифицираните работници от трети страни, да извършват сезонна работа. Вече бе упоменато, че основните области на заетост са селското стопанство и туризмът. Опитът показва също така, че сезонните работници от трети страни наистина се нуждаят от закрила. Нерядко те се сблъскват с експлоатация, с лоши условия на труд. Абсолютно необходимо е да се борим срещу тази експлоатация. Неодавнашните събития в Средиземноморския регион показаха, че трябва да открием канали, да създадем възможности за законна миграция. Това е един от най-сигурните, най-ефективните начини за справяне с незаконната миграция. Какво стои в основата на предложението на комисията? С това предложение целим разработването на бърза, безпрепятствена процедура за приема на сезонни работници на територията на Европейския съюз. Така ще може много по-бързо да се възползваме от техните услуги в моменти, когато европейската економика се нуждае от тях – Законодателното ни предложение предвижда също така определянето на квотите за прием на сезонни работници да спада към прерогативите на държавите членки. Държавите членки ще разполагат и с изключителни правомощия за провеждане на проучване на пазара. Директивата същевременно дава възможност за установяването на бърза процедура за прием на сезонни работници, която да се прилага на територията на целия Европейски съюз, така че да се улесни наемането на сезонни работници във всички държави членки. Предложението предвижда прости и ясни правила за прием на сезонни работници, в рамките на законната миграция. В тази област има много ясна препратка към директивата, постановяваща санкции за незаконна миграция. Тя трябва да бъде въведена в националните законодателства до края на юли тази година. Надявам се, че държавите членки ще спазят този срок, тъй като тази директива е много важна и за упражняването на контрол върху сезонните работници. Предложението се основава и на ясни правни разпоредби за условията на труд работодателят ще трябва да предостави доказателства за това, че е осигурил подходящо настаняване на сезонния работник. Сезонният работник също така ще може да се възползва и от механизъм за внасяне на жалба. Това ще допринесе за по-доброто, по-ефективното прилагане на директивата. Както упомена вашият докладчик, надзорът върху прилагането на директивата е от особено голямо значение. Ще направя бележки по самата директива и структурата на предложението ни във връзка с настаняването на сезонните работници в Европейския съюз възможността на сезонните работници законно да упражняват дейност в Европейския съюз значително ще допринесе за циркулярната миграция, циркулярното движение на сезонни работници между Европейския съюз и страните им на происход ще допринесе за това те да не надвишават максималния срок за найемане на работа. Това ще се отрази благоприятно и върху третите страни, тъй като те превеждат средства от заплатите си. Надявам се, че ще можем да постигнем по-бърз напредък по това досие. Всички разисквания, срещи с заинтересованите страни, са обект на пряко наблюдение от наша страна, така че да ускорим работата по предложението за директива. С удоволствие ще изслушаме вашите въпроси и коментари и ще ги вземем предвид също с оглед на ускоряване на процеса. Докладчикът спомена и въпроса за субсидиарността. стана явно колко е важен въпросът за субсидиарността. Получихме редица мотивирани становища от националните парламенти, някои от тях положителни, други отрицателни. За нас това бе един изключително важен опит в рамките на процедурата по вземане на решения. И с оглед на приемането на директивата. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще изслушам коментарите ви и ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Вивиен Вадаси, представител на унгарското председателство. Моля госпожа Вадаси също да се придържа към времевите ограничения, тъй като след нея имаме още двама оратори, а ще ни трябва и време за разисквания. Благодаря. Добро утро, дами и господа. От името на унгарското председателство също така бих искала да благодаря на комисията Алибе за това, че организира това изслушване, защото унгарското председателство а, поставя много голямо значение върху сътрудничеството и консултациите с, с Европейския парламент в процедурата на взаимно взимане на решение. Унгарското председателство ще може да проведе по дискусия по плана за политиката в областта на законната иммиграция на базата на тези дискусии и със съвета. Предложението за сезонните работници е да се изгради една добра система от условия за влизане и пребиваване на сезонни работници във всички държави членки една гъвкава система, която да може да реагира на всички а, специфики на сезонните работници като явление. Искам да благодаря за този работен документ и наистина се надявам, че дискусията ще ни а, донесе още много свежи и добри идеи. Ако ме извините, ще представя пред вас в момента а, състоянието на преговорите с съвета и ще продължа на унгарски. По време на унгарското председателство се водиха много интензивни преговори и продължават да се водят. Всъщност преговорите бяха започнати от Белгийското председателство. Е, водеха се най-вече разговори на експертно равнище по време на Белгийското председателство. Сега е, се навлиза в дълбочина Изясняват се позициите на отделните държави. Господин Мораес, както и е, представителката на комисията, посочиха, че по време на преговорите е, представителите на някои държави членки напомниха за становищата на националните парламенти относно субсидиарността. В предложението се съдържат много важни аспекти, свързани с заетостта и социалната политика. Работната група по социални въпроси се занима именно с тези аспекти. Става дума за работна група към съвета, която подготвя становище, която след това ще бъде представена на работна група интеграция, миграция. Становището ще бъде е, съпоставено с становищата на комисиите Либе и Комисията по заедостта на Европейския парламент. Така че преговорите продължават. Що се отнася до въпросите на миграцията, в центъра на преговорите стоят въпросите, свързани с продължителността на пребиваването, е, което надхвърля срока от 3 месеца. Ние обсъждаме този въпрос с експертите по визовия режим, по визовите въпроси. Тук всъщност става дума за хармонизацията на две отделни системи. Системата за краткосрочното пребиваване и дългосрочното пребиваване – Експертите на комисията настояват сезонните работници да имат същите права, както и те, тези, които пребивават дългосрочно и работят на територията на Европейския съюз. Друг централен момент е дефиницията на понятието сезонни работници. Господин Мораес посочи това – Става дума най-вече за продължителността, за срока на сезонната работа. Тук също се сблъскват различни интереси, застъпвани от държавите членки. Има и национална специфика, има и различни е, системи в държавите членки. Някоя е по-успешна, друга по-малко успешна. Така че това се отразява на разговорите е, по дефиницията на понятието сезонни работници. Е, освен това, има различия и относно понятието сезонни сектори в економиката. В е, някои случаи държавите членки не желаят да приемат срока от 6 месеца струва им се твърде дълъг, на други пък им се струва твърде кратък, така че трябва да се съобразяват и националните особености. Има още един спорен въпрос, свързан с разрешението, което се издава от държавите членки, а също и настаняването и гарантирането на настаняване при подходящи условия. Какво е подходящо настаняване, какво е адекватно заплащане? Това са понятия, които естествено могат да се интерпретират различно и все още се водят преговори по тези въпроси. Освен това, Спори се и по въпроса в случаите, в които работодателят всъщност не предоставя е, е, настаняване на сезонните работници, е, как точно ще доказва, че те са настанени при подходящи условия и така нататък. Какви са тези доказателства? Кой точно ще ги предоставя? Ето това са въпроси, които все още се обсъждат. Естествено, че ние в съвета е, се стремим да работим в тясно взаимодействие с комисията и е, предполагам, че и полското председателство ще продължи е, също така интензивно да си взаимодейства и с комисията и с съответните комисии в парламента по тези въпроси по време на преговорите. Благодаря ви. Сега ще изслушаме докладчиците от Комисията по заетост и социални въпроси и от Комисията по правата на жените. Първият ни оратор е господин Серджо Коферати от Комисията по заетост. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с това, че значението на директивата също се оценява по различен начин. Застъпва се е, от някои кръгове и мнението, че е, директивата би могла да бъде и контрапродуктивна, но има и такива, които я е, защитават, които смятат, че тя е много полезна. Ние смятаме, че наистина сезонните работници, най-вече в селското стопанство, но и в туризма, се нуждаят от е, е, закрила. Същото се отнася и до сезонните работници в туризма. Именно в тези сектори нараства броят на сезонните работници. Всичко това е свързано не само с потребността от селскостопански изделия, но и, и когато говорим за туризма, и от промяната на начина на живот, на, на стила на живот. Всичко това естествено трябва да се има предвид и за това се налагат решителни стъпки и също времено е необходима гъвкавост Въпросът е, е колко продължава един сезон. Е, да, исторически погледнато е, може да се каже, че сезонът обикновено е 3 месеца, но за какъв сезон става дума, нали? В Италия сезонът е много по-дълъг от 3 месеца. И има редица държави членки, които биха желали този срок да се удължи е, има сектори, в които именно е, се налага да помислим за един по-дълъг период. Важен е въпроса за равното третиране, който не се ограничава единствено до е, адекватно заплащане, на заплащане сравнимо с заплащането на другите работници в държавите членки. Става дума изобщо за условията на труд и за условията на живот, които би трябвало да бъдат подходящи, да бъдат съобразени с законодателството в Европейския съюз. Но въпросите за равното третиране и за равните права надхвърлят темата за плащане е, всичко това естествено е свързано и с принципите за прозрачност, за, с принципите на лоялната конкуренция, изключването на дъмпинга в отделни региони. Необходимо ни е равно третиране в европейските държави има различни е, форми на колективно договаряне, които работят е, за определени сектори, е, които упражняват постоянен труд на постоянни работни места, но е, същевременно би трябвало да има колективни трудови договори и за е, сезонно зависимите сектори. Много е важно при всички положения да се помислим за системата за контрол и системата от санкции. Те са отрешаващо значение за качеството на труда на сезонните работници. Без съответната система за контрол и санкции не бихме могли да постигнем напредък – Страхувам се, че ако не успеем с подходящи мерки в е, посоката, по която сме поели, е, ще се засили нелегалната миграция. времено в Европа има една система е, на квоти, която би трябвало да се разшири, като включим и сезонните работници. Затова и парламентът, и комисията, и съветът работят в тясно сътрудничество помежду си. Благодаря на господин Коферати. А сега ще дадем думата на госпожа Пападополо, която е докладчик от Комисията за жените. Благодаря, господин председател. Ще говоря народния си език също. Миграционната политика на Европейския съюз е много важна, тъй като сезонните работници непрекъснато се увеличават в Европейския съюз. Увеличава се и потребността от сезонни работници. Изключително важно е да приемем директивата с подходящи разпоредби, които да ни позволят да направляваме процесите, свързани с сезонната миграция, да възпираме нелегалната миграция и също времено да осигурим правата на сезонните работници. Необходими са ни минимални норми и санкции срещу работодателите, които не спазват правилата. От гледна точка на комисията ФЕМ, ние смятаме, че трябва да се обърне внимание на жените сезонни работнички, които много често са от е, бедни трети държави, понякога са бременни, е, имат е, деца не знаят е, езика на съответната държава и е, попадат под ударите на определени кръгове в е, нашите общества. За това именно жените, именно сезонните работнички е, се нуждаят от е, особена защита. Освен това, е, трябва да се предвиди и начин да се информират сезонните работнички за условията в е, приемащата страна, в случаи в които се нарушават техните права, как биха могли да се защитят, как биха могли да реагират. Много често тези жени се съгласяват е, да работят срещу много ниско заплащане, да работят е, на много дълъг е, работен ден. Необходими са механизми, които позволяват е, системен контрол върху работодателите и налагане на санкции в случаите, в които те не спазват разпоредбите на директивата. Както и господин Мораес каза, Проекта за директива е, е предмет на обсъждания с държавите членки, които се интересуват най-вече от е, въпроса на, за субсидиарността. Ние смятаме, че по отношение на селското стопанство и туризма е необходима един процедура, единни правила, но естествено, е, че може да се помисли за някои други сезонно обословени сектори. Много важно във всеки случай е да се уредят въпросите за настаняването, за здравеопазването, за социалното осигуряване на тези хора. Ние приветстваме предложението за директива и изразяваме нашата готовност да участваме в разговорите и за напред. Да, взимаме си Отбелязваме си съответно тези, които искат да вземат думата. Виждам, че доста хора искат да зададат и въпроси. А след това ще помоли членовете на панела да дадат отговори. Госпожа Ромеро Лопес, имате думата. Gracias, presidente. Благодаря ви много, господин председател. На първо място бих искала да се обърна към следния въпрос. Как можем да заздравим основата на законната иммиграция, а, за да може тя да а, стане по-важната и да преодолее, така да се каже, незаконната миграция тъй като знаем, че доста незаконни мигранти имаме. Мисля, че това може да стане само с едно добро сътрудничество с а, държавите а, по происход. Дали ще бъдат по-южните държави или латиноамериканските а, няма значение или може би с ООН може да се говори. Случвало се е това и друг път в миналото с, а, други, с европейските страни. Ние сме иммигрирали в други държави и когато се създадат условия за сътрудничество, условията се подобряват и тогава миг... Мигр... работниците мигранти получават по-добри условия на труд и живот и съответно по-добри резултати, за да бъдат те по-добре информирани. Ние трябва да направим необходимото, особено в онези държави, в които в момента се развива процес на демократизация а, из, и измъкване от диктатурите. Ние можем да помогнем на всички държави, от които идват а, на мигранти работници, за да можем да а, оправим нещата. Втората, втория въпрос гъвкавостта. Нека първо да се разберем какво а, дефинираме под гъвкавост гъвкавост, която а, създава възможност да не се подкопават постиженията на нито една група от заетите. Както каза и нашият докладчик господин Коферати, не са еднакви условията в Андалусия, Малта или Финландия. Сезона е различен. В Андалусия има 9 месеца сезонни работници или сезонна работа а, имаме а, повторяемост, защото а, сезонните работници наистина идват година след година и тази портативност или а, подвижност а, на работниците също трябва да бъде разгледана. А, Синдикатите също трябва да бъдат ангажирани, не само европейските, но и синдикатите от държавите по происход. И от Европейския съюз, и от държавите по происход трябва да си разменят информация и мисля, че МОД, Международната организация на труда може да направи необходимото да подпомогне този обмен на информация. И третото санкциите. Не говорим тук за защитаване на работниците, а за а, укрепване на техните, на защитата на техните права, защото а, техните права са а, твърде а, уязвими и а, могат да бъдат нарушени доста лесно. А защо не се обърнем и към един друг въпрос? А именно, как можем в държавите членки да гарантираме някакво сътрудничество между самите а, работници на трудовия пазар, защото спецификите са доста а, от една държава членка до друга. Но а мисля, че скоро ще говорим за европейски а, трудов пазар, за а, средиземноморски трудов пазар и така нататък. Аз мисля, че има доста общоевропейски организации, които биха могли да направят нещо такова. Защо да не изградим обсерватории или пък цели организации, които да следят много внимателно какво точно се случва във всички държави членки в тази сфера. Благодаря, господин председател. Тук имаме много сезонни работници, имам предвид държавите членки. Но, за съжаление, в повечето държави членки те са с незаконен статут. И по този повод нямат право на равно третиране и затова са и много уязвими в повечето случаи. Съгласен а, а, има твърде различни позиции на отделните държави членки по този въпрос, но ние трябва да намерим начин да се справим с тази циркулярна или а, кръгова миграция. Много ми се иска да чуя от нашите панелисти нещо повече по този въпрос. Разбира се, приемането на директивата за сезонните работници ще а, ни даде в ръцете едно много, един много полезен инструмент. Но в момента а, южните държави членки са най-вече засегнати от а, а, миграцията, от процесите, случващи се в арабските страни. Какво ще стане обаче? Какви гаранции можем да имаме, че тези хора ще бъдат само сезонни работници и а, могат да се възползват от а, такава една директива а, и дали няма да останат. Съгласен съм с Клод по много от аргументите, които и бяха изтъкнати, но не е ли важно да не забравяме при формулиране на крайните си изводи, че има двустранни споразумения между държавите членки. Например, виждал съм Испания, Испания която е подписала двустранни споразумения с три, шест държави извън Европейския съюз. И мисля, че трябва да ги разгледаме и тези двустранни споразумения много добре. Благодаря, господин Есио. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря също и на всички наши оратори, които представиха работата си по този доклад. Докладът наистина е важен, тъй като проблемът има значителни последици за Европейския съюз. Незаконната миграция е съществен проблем на територията на Европейския съюз. Има големи разлики между общоевропейската стратегия и политиките на отделните държави, членки в тази област. Това води до големи проблеми по отношение на законната миграция, най-вече по отношение на сезонната заетост. Има данни за това, че сезонните работници, както от трети държави, така и от държави членки на Съюза, са обект на експлоатация и живеят при изключително несигурни условия. Съществуват цели мрежи за експлоатация на сезонните работници. Агенциите за временна заетост, както и агенциите за наемане на персонал участват в експлоатацията. В нея участват и работодателите, а понякога смея да твърдя и местните власти. Създаден е един правен вакуум, пространство без правосъдие. Ето защо ни е необходимо ясно категорично законодателство, което да може да реши проблема Ясно е, че трябва да се подобрят условията на труд за сезонните работници. Съществува и още един проблем, а именно миграцията на граждани на Европейския съюз. Имам предвид най-вече българските и румънските граждани, които са обект на дискриминация в редица държави членки – към тях, към проблема се прибавя и това, че гражданите на трети държави понякога получават по-добра закрила в сравнение с гражданите на Европейския съюз. Трябва да се подобрят условията за защита на правата както на работниците от трети държави, така и на работниците от Европейския съюз. Следващият оратор. Благодаря ви. Мисля, че трябва да си дадем сметка какво искаме да постигнем с тази инициатива. Дали става дума за подобряване на условията за сезонните работници и за с предоставяне на работна ръка за работни места, които никой друг не желая да приеме Обикновено нещата са свързани най-вече с заплащането и с вида работа. Е, това е въпросът, върху който трябва да се концентрираме. Но при всички положения е, ние имаме сезонни работници в Европейския съюз. Какво всъщност представлява понятието сезонен работник? Става дума за е, сезонни работници, работници във връзка с определени събития, да кажем наводнения, земетресения и така нататък, или с определен сезон. Е, трябва съвсем ясно да се посочи какво точно се разбира под това понятие. А, инак, е, в крайна сметка, трябва да кажем, че сезонен труд се извършва през цялата година. И още нещо онези, които желаят да работят в Европа, те естествено го правят не само заради себе си, но и за да осигурят поминък е, за семейството си. Така че не можем да им се сърдим за това, че превеждат пари в е, страните на происход. Проверките на пазара на труда е, са изключително бюрократични, изключително трудни, поне в Германия практиката показва това и за това си струва да се създаде една а, единна система. До сега при нас това се прави единствено от чужди работодатели. И освен това, когато говорим за подходящо или за адекватно настаняване, за Бога обяснете ми какво значи адекватно и подходящо. А, знаете какво беше случая с а, Розано? Е, където много трудно можехме да установим какво е подходящо и какво не е подходящо. Нали? И освен това също какво значи подходящо заплащане. Дали заплащане, е, което е, в никакъв случай не дава основание да се говори за дъмпинг или нещо друго. И освен това, нека не забравяме, че обикновено тия хора е, са тук при нас просто защото става дума за непривлекателен труд, който никой не трябва да се да извърши. Е, бременните жени, много важен е, момент. Не можеш само наполовина, така да се каже, да си бременна. Е, трябва да ги защитим. Благодаря, господин председател. Ще говоря на унгарски. Има нещо, което ме притеснява в целия този дебат за законната миграция и за сезонните работници – и то е следното. Европейският съюз квалифицира миграцията като едно съвсем нормално явление. А какво представлява всъщност миграцията? Това е движение на работници от много бедни държави, движение на хора в много уязвимо положение, които търсят работа или започват да упражняват дейност в една по-богата, по-привилегирована страна. Става дума за дейности, които гражданите на съответната държава не желаят да упражняват. Това са жителите на тези по-богати, по-привилегировани държави. Аз представлявам Унгария. От а, няколко години вече сме член на Европейския съюз. Скоро ще сдадем председателството. И винаги Унгария е принадлежала към така наречените страни източници на миграция. Какво означава това? Преди известно време се запознах с медицински сестри, които са много високо квалифицирани в областта си. и, но нямат адекватен размер на, възграж... на възнаграждението. В Унгария те печелят между 250-300 евро на месец. За това се принуждават по време на отпуската си да пътуват към Западна Европа, където работят като сезонни работнички. Има и други жени, които работят като домашни помощнички, например в Германия. Говорим за равно третиране, за равни права. Споменахте, че е важно да се приеме директивата за сезонните работници, за да се осигури равно третиране. Но как да осигурим равно третиране при положение, че да речем французи или австрийци дойдат в Унгария, за да работят при нас като сезонни работници. Ето това би било равнопоставеност. И ако организирате и други изслушвания за миграцията, то би трябвало да поканите и представители на държавите източници на миграция. Те могат да ви опишат в какво положение се намират работниците там които са принудени да работят като сезонни работници в други държави. Какво въздействие има това върху обществото, върху семейството? Смятате, че миграцията в тази област е абсолютно нормално явление. Аз не смятам така. Това е нещо несправедливо. Er twee dingen over zeggen. Eén, uh, bij uh, de. Две забележки от моя страна, ако позволите. Първо, защо изобщо се нуждаем от правна уредба за сезонните работници? Ще подчертая обстоятелството, че много хора в Европа извършват сезонна работа или е, имат непостоянно работа. Много често става дума именно за граждани на трети държави, които работят тук в Европейския съюз. И до този момент повечето от тези хора работеха нелегално. На черния пазар. Така че е, това е всъщност едно от е, важните основания за приемането на нова правна уредба. Да се преварим с е, незаконно пребиваващите и незаконно работещите на територията на Европейския съюз. И на второ място, естествено, че хората, които извършват сезонна работа, трябва да получават равно заплащане. По-трудно ще бъде да им гарантираме равни права във всяко отношение, не само по отношение на заплащането. И тук очевидно има различни виждания, когато се говори за 12 седмични договори ние знаем, че е, това е кратък е, период е, и че тези хора, които след това се завръщат от дома, едва ли ще могат да си осигурят едно достойно съществуване за дълго време и ще предпочитат да останат, макар и незаконно. А за да позволим да позволим иммиграция, а това е нещо, което предполага, че трябва да бъдем по-щедри. Освен това, трябва да не забравяме, че това мигриращите работници са хората, които се преместват от познатата си среда в нещо абсолютно непознато и а, по-обикновено в тяхната страна условията са достатъчно лоши, но отивайки в друга страна, западна страна, те виждат какво а, а, се случва и всъщност техните економически условия стават още по-лоши и, например, сезонните работници, когато са необходими, да кажем, копачи на канавки, ги наемат обаче след това, като не са необходими се освобождават от тях. А, ами, каква е мотивацията на работодателите, а, на тези, които имат нужда от работници и тези, които а, гледат само да увеличат цената? Всъщност, това са един вид роби, без обаче да се правят разходи за тяхната издръжка. 2, евро на ден за 12-часов работен ден. Има също така когато има нужда от сезонни работници, трябва да се мисли и за това първо да се предложат а, тези работни места на безработните в въпросната страна и едва след това да се търсят а, работници сезонни от други страни. Много често а, държави, развиващите се държави се опитват да защитават своите своите а, умения и квалификации, а, използвайки работниците от там, а, обаче а, всички ние се интересуваме или сме заинтересовани от това да използваме техните умения, били те бизнес или научни умения, както държавата по происход, така и държавата, която иска да ги приеме но трябва да премахнем условията за експлоатация от големия бизнес. Благодаря. Благодаря, казва господин председателя. Последно давам думата на а, госпожа Висюте. Моля ви, бъдете кратка. Е, е, Благодаря, господин председател. Абсолютно съм сигурна, че Европейския съюз има нужда както от високо квалифицирани, така и от ниско квалифицирани работници от трети страни. Това са реалиите на света и ние трябва да гледаме тези реалии право в очите. Е, от дълго време Европейския парламент е, окоръжава комисията да формулира една директива, касаеща сезонните работници. Ето имаме го предложението и ние трябва да направим всичко, за да може тази директива да бъде от полза на гражданите на Европейския съюз, а също така и на тези, които идват да работят на наша територия. Искам да прибавя нещо. Съгласна съм с колегите, които казват, че сезонните работници много често работят като роби и а, условията на живот и труд са ужасяващи, което означава, че тази директива трябва да създаде онези законодателни формулировки, които ще те прекратат практиката на превръщане на сезонните работници в роби. Тоест, трябва да имаме механизмите, трябва както за контрол, така и за обжалване, за да могат националните и наднационални органи по инспекция на труда да, го прав... да вършат добре работата си, тя да има ефект и нещо, което според мен е много важно – е, че социалните партньори имат много сериозна роля да играят. Синдикатите и изобщо социалните партньори мисля, че са поканени тук да, да, на това изслушване. Знаем, че някои сезонни работници се съгласяват да работят при такива отвратителни условия, просто защото не знаят, че могат да работят при по-добри условия или че, мог... че има механизъм, който да им помогне да се спасят от това. Благодаря ви. Бяха направени много коментари, но не бяха зададени толкова много въпроси. Предлагам всеки от нашите панелисти да се съсредоточи върху въпросите и коментарите, отправени пряко към него. Господин Морайс, давам ви думата като представител, като докладчик, извинете, на Комисията по граждански свободи. Господин председател, първо искам специално да благодаря на колегите за това, че дойдоха на заседанието днес, точно преди Великденската ни вакансия. Въпросите, които поставихте, показаха, че за пръв път се обръща внимание на ниско квалифицираните и неквалифицираните работници. До този момент предложенията визираха единствено високо квалифицираните работници. Госпожа Блинкевичът е правилно отбеляза, че трябва да погледнем проблема в очите и да осъзнаем, че винаги, когато се сблъскваме с това явление, трябва да осъзнаем, че много от сезонните работници в Европейския съюз никак не са малко на брой, не са законно наети. Аз съм иммигрант от първо поколение. Моите родители дойдоха в Европейския съюз и аз ги последвах. Дойдохме тук, защото имаме връзка с Европейския съюз след колониалната история, езикът. Не дойдохме в Обединеното кралство, защото ни харесва времето там, а защото търсехме работа. Трудовата миграция е реалност и трябва да Работим по този проблем такъв какъвто е. Не бива да си затваряме очите пред него. Това не означава, че не трябва да обърнем внимание и на по-философските аспекти, като например бедността, експлоатацията. Госпожа Ромеро Лопес се спря върху този проблем тя и госпожа Саргентини, както и господин Коферати, най-вече той, посочиха, че въпросът за защитата на правата на сезонните работници е изключително сложен. Към момента някои държави членки а, имат сключени действащи споразумения с трети страни, но ни трябва по-комплексен подход. Ромер, госпожа Ромеро Лопес а, говори за гъвкавостта, за интегрирането на сезонните работници, за преносимостта на правата. Всичко това са елементи, които могат да бъдат добавени към предложението, за да бъде то усъвършенствано. Не можем а, да формулираме подход, който да е нещо като панацея. Подходът трябва да е диференциран. Трябва да включва и системите за колективно трудово договаряне. В отделните държави членки се прилагат различни такива системи. Проблемът наистина е съществен. Друг колега говори за незаконните мигранти, за онези сезонни работници, които прехвърлят максималния срок за пребиваване и остават в съответната страна като незаконни мигранти. Целта на настоящото предложение е да намали привлекателността именно на незаконния сезонен труд. Как можем да направим това? Като създадем единна система за наемане на сезонни работници, която да е насочена към конкретните отрасли. Така ще намалим мотивацията, както за сезонните работници, така и за работодателите, да прилагат незаконни методи. трябва да се въведат бързи процедури, от които могат да се възползват сезонните работници единствено в рамките на максималния срок за пребиваване. Така също ще ограничим незаконното пребиваване. Трябва да се даде възможност и на онези сезонни работници, които искат да се завръщат всяка година, да го направят. Всичко това е много важно и трябва да се предприемат такива мерки, за да си остане сезонната миграция циркулярна миграция. Друга колега посочи връзката между сезонната заетост и трансфера на валута от съответната страна към страната на происход на работниците. Това е един много важен проблем. Тези работници извършват дейности, които никой друг не желая да извършва. но същевременно те допринасят и за економическия ръст в собствените си страни, именно като изпращат средства там. Нека се спра върху нещо, което не упоменахте. При всяко предложение за политика в областта на миграцията има две възможности. Или по-либерален подход, или по-строг подход. Настоящото предложение цели намаляване на нивото на експлоатация, но и същевременно създаването на разумен, основан на економически параметри механизъм. Господин Енчил упомена агенциите за наемане на персонал. Това е област, която не е визирана в предложението, но трябва да бъде включена в него, тъй като темата бе упоменавана неведнъж по време на разискванията. Госпожа Блинкевичуте и господин Коферати говориха за социалните партньори. Ще трябва да включим социалните партньори в процеса. Това въжи и за неправителствените организации, Тяхната дейност обхваща милиони работници, до които ние не можем да достигнем, защото те се движат, така да се каже, в зоната на здрача. Но това не означава, че не трябва да защитаваме основните им права и да ограничим или премахнем експлоатирането им. Ще спра до тук. Извинявам се на онези колеги, на чието въпроси не отговорих. Благодаря на господин Мораес, госпожа Сиган, госпожа Вадаси. Имате думата за коментари. Благодаря ви. Благодаря за интересната дискусия. Много от коментарите, които направихте, са по теми, по които сме работили, но въпреки това бяха много ценни за нас. Няма да залитам към философската плоскост – но нека се спра върху двете нива стратегиите на Европейския съюз и стратегиите на държавите членки, както и върху това предложение като инструмент за ограничаване на незаконната миграция. Във връзка с това ще повторя нещо, което казах още в началото, а именно, че Европейският съюз се нуждае от добър всеобхватен подход към управлението на миграцията. Това не е необходимост, продиктувана от чисто философски съображения, тя има и чисто прагматична основа. Комисията разполага с правомощия по изпълнението на плана за политики в областта на законната миграция на равнище отрасли. В рамките на този си мандат ще се опитваме да създадем система от общи ясни правила за управление на миграцията на цялата територия на Съюза. Много е важно в рамките на този механизъм от общи правила да добавяме нови елементи. И то не е само отнасящи се до ситуации на кризи, но и приложими в дългосрочен план. На основата на всички проведени до тук консултации, както и на наблюденията ни на практиките, прилагани в държавите членки, се опитахме да предложим директива, която да урежда ситуацията на сезонните работници. Това е една специална, уязвима група. Всички вие споменахте, че те са в по-голяма степен застрашени от злоупотреби и експлоатация. За да решим този проблем, се опитахме да предложим единна бърза процедура, която да подлежи на наблюдение и контрол. Така ще се гарантира надлежното третиране на сезонните работници. Не съм съгласна с това, че тук, че в Европейския съюз пристигат хора, които искат да извършват дейности, които никой от гражданите на съответните страни не иска да извършва. Сезонните работници са ни необходими и в моменти, когато има недостиг на работна сила и за това трябва да създадем надлежна рамка така че могат да, да могат да упражняват дейността си при достойни условия. Опитахме се да вземем предвид всички тези елементи, за да гарантираме защита на правата на сезонните работници. Разбира се, много елементи спадат към правомощията на държавите членки, то, например, прилагането на директивата, но комисията ще следи също нейното прилагане. Нека още веднъж ви уверя, че сме на ваше разположение. Ако имате въпроси или искате да продължим разговора по определенията на различните елементи от механизма, който предлагаме. Представителят на председателството. Благодаря ви. Благодаря също и за разискванията. Конкретните въпроси и коментари бяха сходни с обсъденото на ниво работна група. Там също говорихме за определенията, за отрасловия подход, за максималния срок на пребиваване. Водят се наистина оживени дискусии на ниво работна група. Днешното разискване също бе много полезно. Искам да подчертая следното. В встъпителните си думи говорих за гъвкавост от страна на държавите членки, които ще прилагат системата и вече прилагат национални системи по отношение на сезонните работници. Принципът на гъвкавостта отразява до сегашния опит и то положителния опит с гъвкавостта. А държавите членки искат да се възползват от а, всички онези механизми, които са проработили до момента. Съветът ще продължи активна работа по това досие и с удоволствие очакваме да проведем и сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря, господин Коферати. Грация. Siccome abbiamo convenuto tutti che il tema è molto complesso, credo... Благодаря ви. Темата е изключително комплексна. По този въпрос мисля, че няма спор. И за това се нуждаем от опростяване, е, нуждаем се от е, сближаване на представите за отделните категории. Сезонните работници като понятие обхваща не само иммигрантите, но и гражданите на е, съответната държава, член на Европейския съюз. Ние говорим за равно третиране е, по отношение на заплащането и в е, всяко друго отношение, т.е. в никакъв случай дъмпинг. Е, трябва да разясним два аспекта. Е, говорим за гъвкавост. От една страна секторите и от друга страна сроковете. Има два сектора, които безспорно са сезонно обословени, сезонни сектори, селското стопанство и туризма. Според мен строителството не е сезонен сектор. Естествено, че е по-добре през лятото да поправиш покрива на къщата си, но не можем да говорим за сезонен характер на строителството като цяло. От страна до страна има различия да кажем, в Италия нещата стоят по един начин. Има и хора, които се занимават с а, животновътство или а, като овчари изкарват прех, прехраната си за определен брой дни или месеци, но това не е непременно сезонна работа също. Има италиански земеделци, които сами не вършат тази работа, но наймат други. По същия начин изглеждат нещата и в някои промишлени сектори. Така че трябва да се споразумеем все пак е, е, за това какво ще разбираме под сезонни сектори или сезонно обословени сектори, или да възприемем гъвкавия подход и да позволим на държавите членки да самостоятелно да решават въпроса. В някои случаи става дума за, да кажем, в строителството за малки ремонтни работи. Но, както и да е, по същия начин гъвкаво би трябвало да подходим и по отношение на сроковете. Трябва просто да поставим едни прагове, но прагът трябва да е достатъчно висок, така да се каже, защото ако го поставим твърде ниско, ще се сблъскаме отново с проблема нелегално пребиваващи чужденци, защото хората ще идват, да кажем, за три месеца, това ще бъде законния престой, но след това ще остават за по-дълго. Когато говоря за високи прагови, имам предвид да кажем 9-месечен срок. Нали? Това е, така да се каже, максималният период за определени дейности в сезонно обословените сектори. Естествено, че социалните аспекти са изключително важни, но и тук мисля, че е подходящо да се ориентираме към гъвкавия подход, защото не бихме могли абсолютно гъвкаво да абсолютно точно да прецизираме нещата за цялата територия на Европейския съюз. И още нещо, прехвърлянето на пенсионните права. Това е много важен проблем. човек, който изкарва прехраната си тук в нашите държави членки, работи законно, но няма възможност да прехвърли правото на пенсион пенсионните си права в своята страна на происход, където след определен брой години ще се пенсионира. Е това също равнопоставеност ли е? Не. Трябва да помислим и по този въпрос как ще се прехвърлят тези права. Как ще се уредят и въпросите, свързани с напускането на страната, в която хората са прекарали известен брой години, да кажем. Дори не говоря точно за сезонни работници в този случай. Те идват тук, работят в определени сектори, в които ние се нуждаем от работна ръка и след това се връщат в страните си, но нямат право да прехвърлят пенсионните си права, да кажем. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. След като изслушах всички въпроси и коментари, очертах три области по които искам да направя коментар. Първо, сезонните работници извършват дейности, които гражданите на съответната държава не желаят да извършват. Сезонните работници могат да бъдат или граждани на Европейския съюз, или граждани на трети държави. Трябва да приложим общ подход към тези две групи, така че да предотвратим тяхната експлоатация – да предотвратим ситуация, в която те са принудени да извършват тези дейности срещу минимална дневна надница. За да избегнем подобна ситуация, трябва да им осигурим достойни условия на труд. Приемащата страна отговаря за създаването на такива условия. Особено уязвими са жените сезонни работнички. Ще припомня казаното от господин Папа Николао. Жителите на Южна Европа са зависими от проявата на европейска солидарност. Те в момента са обект на големи миграционни потоци от региона на Северна Африка и от Близкия изток. Кипър, Малта, Гърция, Италия. Това са страни, които са на предната фронтова линия, приемащи страни, първите страни, в които навлизат мигрантите при влизането си на територията на Европейския съюз. Именно тези държави трябва да получат подкрепа при борбата с незаконната миграция. Незаконната миграция, както на сезонните работници, така и на други лица, е проблем за всички държави членки, но най-вече за държавите в Южна Европа. Затова трябва да подпомогнем именно тези държави, за да решим проблема. Необходими са ни статистически данни от всички държави членки. Разбира се, не можем да създадем стабилност с магическа пръчица. Необходима ни е политическа воля, необходим ни е диалог – А що се отнася до третирането на законно наетите работници, то това е една съвсем различна област. По отношение на сезонните работници, трябва да се борим с сивата економика. Необходими са ни също така договори и споразумения, чието спазване да гарантираме. Трябва наистина да избегнем експлоатацията на сезонните работници. Благодаря ви за толкова плодотворната дискусия. И тъй като малко сме позакъснели, ще трябва да продължим с вторият панел. Приветстваме с добре дошли а, членовете на, панел, на втория панел и ги моля да седнат на местата си на подиума до мен, а на тези, които вече бяха тук, да благодаря.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 No. if you please, be kind enough. Моля да бъдете така добри да ни помогнете да започнем колкото се може по-бързо следващата дискусия. Благодаря. Ya ¿Eh?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 So, let's go. Thank you. Thank you for being kind. Благодаря, че ни помагате да съкратим закъснението, за да можем да приключим с а, сутрешната си дискусия. Така, сега сме вече на втората сесия. Социалните партньори. Ще чуем от социалните партньори тяхните предложения, мнения по въпроса за сезонните работници. Много полезно ще бъде да чуем техните мнения по предложението на комисията и по работния документ на докладчика. Поканили сме Конфедерацията на европейските профсъюзи. Е тук а, господин а, Хоел Декайон не успя да дойде, но неговият а, заместник е тук. Също европейския бизнес е представен. А, свободното движение на работници а, и имиграцията е представен от господин Рудебергер. Госпожа Месина е началник на Департамента по миграционни политики в Италианската федерация на работниците в сектора на търговията, туризма и услугите. И накрая Европейската организация на работодателите в сферата на занаятите за начиството и малките и средни предприятия, госпожа Хофман. Надявам се, че ще успеем да бъдем малко по-експедитивни, за да имаме малко по-дълго време за дискусия. Започваме с господин Сориан. Eh, señor presidente. Eh, vengo sustitución de... Благодаря, господин председател. Представям е, нашия заместник генерален секретар, който за съжаление е болен и затова не може да участва. Аз е, отговарям за отдела миграция в е, Европейската конфедерация на съюзите. Преди да започна с същинското изказване, ще дам израз на някои тревожни мисли. По време на предишната дискусия си мислех, че като че ли е, парламента по-скоро е, подклажда страховете, а не успокоява гражданите. Е, Думичката, която най-често се споменаваше по време на дискусията, беше незаконен, нелегален труд, черен труд и нелегална миграция. И смятате ли, че е, всъщност е, директивата цели най-вече това е, борба срещу нелегалната миграция и черния труд, труда на черно? Не, ето това ме разтревожи, госпожи и господа. Европейската конфедерация би желала да подчертае, че е, на европейско равнище се преследва една двупосочна политика. От една страна имаме е, предложение за директива за сезонните работници, от друга страна за е, корпоративни, вътрешно-корпоративни трансфери на служители, но на практика е, в държавите членки, като че ли по този начин е, именно економическите иммигранти или е, сезонните работници ще се превърнат в жертвения козел. А това е шизофренично. Да, тази идея не ми харесва, госпожи и господа. Нека да ви кажа, че на практика нашият пазар на труда е раздробен и това е опасно. Живеем в криза, която няма равна на себе си до сега в историята и по тази причина се подклаждат конфликтите с, а, между работодатели и а, хора на наемния труд. Политическият риск се засилва, когато не се действа на политическо равнище. И затова ние в нашата конфедерация настояваме най-вече върху равното третиране и съпровождащите мерки с социален характер, които би трябвало да бъдат в центъра на вниманието. Директивата в никакъв случай не може да допринася за наемането на ефтина работна ръка за сметка на работниците и служителите в съответната държава член. Още в римските договори е записано свободно движение на хората и стоките. Съдебните решения, Лавал, Рюфел и така нататък, се отнасят именно до тази тема. Ние продължаваме да говорим за свободно движение на единния пазар, за ускоряване на конкурентно способността, но същевременно това застрашава именно добрия пример, прием на работници от трети държави. Междувременно вече в действие е Лисабонският договор, който би трябвало да укрепи социалното пазарно стопанство. По този начин се очаква да се гарантират социалните права и основните права, съгласно член 20 и 21. Ние вярваме, ние сме убедени, че на директива за сезонните работници би трябвало да обхваща всички работници, не само тези от трети държави. Спомнете си последните скандали от Италия, където полски и български работници бяха подложени на истинска експлоатация. Ето, за това трябва да се занимаем с сезонната работа като цяло, а не само с сезонните работници от третите държави. Естествено, въпросът за прилагането на е, правната уредба вече е много важен, но аз нямам чак толкова много време, за да се спра на всички аспекти. По предложението, което лежи на масата, ние предлагаме нещо революционно – бихме искали да кажем на комисията, моля, направете нещо, за да работите по-добре. Е, гарантирайте по-добър достъп до пазара на труда, независимо от това дали става дума за граждани на Европейския съюз или за граждани на трети държави. Кой се интересува в крайна сметка от въпросите, свързани с постоянната трудова заетост, това са прав съюзите, а не комисията. И комисията на практика, без да се консултира с нас, прокарва тези предложения през задната вратичка. Е, какво трябва вие в Европейския парламент да направите. Вие трябва сега да кажете на комисията. Вие в комисията трябва на практика да представите предложение за правна уредба на сезонната работа, на сезонния труд като цяло, а не само на сезонните работници от трети държави. Трябва да е, създавате структури и инструменти, които предлагат решения, а не създават нови и нови проблеми. Тук вече бе казано, участието на социалните партньори, на работодателите, на профсъюзите, това е изключително важно, защото те познават условията на пазара на труда. Те работят в много тясно сътрудничество с компетентните органи в съответните региони и естествено познават много добре и правната уредба, която действа в момента в отделни държави членки и отделни региони, които са особено засегнати. Благодаря ви, господин Сориано. Благодаря ви и за това, че е, се опитахте да бъдете по-кратък и да спазите регламента за изказване. Много ми се ще да дадем възможност на всички ваши колеги тук в Президиума и след това на участниците да вземат думата и затова се налага да ограничавам времето. Позволете ми сега да дам думата на господин Сверкер Рудебях, председател на работната група за иммиграция и свободното движение на работници Бизнес Европа. Това е организация на работодателите. Господин Рудебер, имате думата. Много се надявам, че и вие ще спазите времето. Добър ден, благодаря ви. Ще говоря в качеството си на председател на работната група по иммиграцията и свободното движение на работниците. Освен презентацията, която виждате на екрана, съм ви предоставил и още един документ, в който обобщавам бележките си. Трябва да си отговорим на два основни въпроса. Първият е необходимостта от сезонни работници легитимна необходимост ли е на територията на Европейския съюз? Трябва ли Европейският съюз да се възползва от тях? И вторият въпрос. Искаме ли сезонната заетост да е регламентирана или не? Дружествата в редица отрасли в Европейския съюз се нуждаят от сезонни работници, за да се покрият нуждите на пазара на труда. Представителят на комисията говори за това, че потребностите на различните отрасли са различни, както и че по различен начин можем да дефинираме понятието сезон в зависимост от отрасла. Факт е обаче, че редица отрасли се нуждаят от сезонни работници. За тях същевременно е проблем да наемат законни сезонни работници. Много по-лесно е да се намерят незаконни сезонни работници. Същевременно държавите членки вече до такава степен са привикнали към тази система на незаконна сезонна заетост – че предприятията проявяват по-голяма склонност да наемат незаконни такива работници. Искаме да се въведе механизъм за законно наемане на граждани на трети държави. Нерядко обаче забравяме, че се възползваме от ситуацията на незаконните мигранти, тъй като те са в по-неравнопоставено положение. Ако погледнем предложението за директива, ще видим, че е приложимо правото на държавите членки, но за определени области, като например заплащането, се предвижда законодателство на общностно ниво. Единствено Европейският съюз може да постигне хармонизирани бързи процедури. Това е аргумент за приемането на законодателен акт на Европейския съюз. Важно е, когато работниците мигрират от една страна членка в друга, да могат да са наясно с правилата там Важно е също така да могат и да се завърнат в страните си на происход след приключване на сезона. Затова процедурата трябва да е бърза. Трябва също така да дадем възможност на сезонните работници да бъдат наети законно. В крайна сметка, дружествата искат да се възползват от тях. Когато говорим за миграционната политика на Европейския съюз като цяло, то всички се обявяваме за миграцията на високо квалифицирани работници. Много малко са онези обаче, които са готови да отговорят на потребностите и на по-низко квалифицираните работници. Политиките в областта на миграцията на ниско квалифицираните работници са насочени към предотвратяване на този вид миграция. Но такава политика не е основателна. Необходимо е да се приеме директива, в която ясно да се постанови, че нискоквалифицираните работници разполагат и с законни възможности за упражняване на дейност на територията на Европейския съюз и то при достойни условия. Винаги, когато има търсене, ще се намерят и у нези, които да задоволят тази потребност. Така че наистина трябва да легализираме дейността на сезонните работници. Ще се спра върху правата. Приложимо е законодателството на държавата членка, където е седалището на работодателя. На общностно ниво ще се урежда правото на представяне в профсъюзна организация и заплащането. трябва проучването на пазара на труда да се провежда на доброволни начала. В повечето държави, където то се прилага в момента, процедурата е изключително бюрократична и не води до оценяване на реалните нужди на пазара на труда. В предложението за директива се постановява, че държавите членки могат да отхвърлят заявление за прием на сезонен работник, ако трябва да се вместят в определените квоти за прием. Но когато говорим за пазара на труда, там се казва, че могат да бъдат наети сезонни работници, ако необходимостта от такива далеч надвишава обичайните нужди. Искаме да се заличи формулировката далеч. Много държави и членки нямат разпоредби относно сезонните работници. Трябва да вземем предвид, че и продължителността на сезона е различна в различните държави. За сега Общото предложение е за максимален размер на престоя от 9 месеца. Мисля, че в директивата трябва да се предвидят 6 месеца но онези, които трябва да останат по-дълго, трябва да имат възможност. А това не е предвидено в директивата. Така ще бъдат ощетени държави като Испания, например. И смятам, че тази област трябва да бъде уредена съответно принципа на субсидиарност. Когато говорим за сезонните работници, не трябва да поставяме знак за равенство между законната и незаконната заетост. трябва да вземем предвид, че когато те влизат законно в Европейския съюз, те влизат в държави с уредено законодателство, които защитават и техните права. Но това не е така за незаконните сезонни работници. Благодаря. Давам думата на госпожа Джулиана Мезина, ръководител на отдел по политики в областта на миграцията към Италианската федерация на работниците в търговията, туризма и услугите quest'altro. Grazie al Presidente, grazie alla commissioni, alle Commissioni per eh, avermi dato l'opportunità. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Комисията по граждански свободи за възможността да представя становището на моята федерация. Ние представляваме работещите в областта на търговията, туризма и услугите предложението за директива за сезонните работници, представено от съвета и парламента. съдържа данни за постоянното нарастване на броя на сезонните работници. Такъв е случаят в Италия, където увеличаващият се обем на миграционните потоци се използва за политически цели. Вече 5 милиона мигранти се намират на територията на Италия. 550 хиляди от тях пребивават в страната ни незаконно. Трябва да се вземе и предвид, че постоянно намалява и броят на населението на Италия. Тоест, работниците мигранти значително допринасят за нашия БВП. Около 12% от декларираните в данъчните декларации доходи се падат именно на работниците мигранти. Това са 33 милиарда евро. Повечето от тях работят в сектора на туризма, в хотелиерството и в гастрономията. Нерядко заетите в тези области са граждани на трети държави. Ежегодно италианското правителство определя квоти за работници мигранти. За 2011 година тя беше 60 000 души за граждани на трети страни. Това бе квотата за селското стопанство и за гастрономията и хотелиерството. Това разбира се не означава, че няма незаконни работници и мигранти. Особено драматична е ситуацията на надничарите в областта на селското стопанство. Много от работниците биват принуждавани да напуснат страната поради много високото ниво на бюрокрация или да започнат да работят незаконно. От друга страна обаче се нуждаем от работници-мигранти, за да покрием нуждите на пазара на труда. В този контекст трябва да разглеждаме предложението за директива. Опасяваме се обаче, че някои от елементите в това предложение ще доведат до влушаване на ситуацията. Предложението, например, визира условия за влизане и пребиваване за граждани на трети страни. То прави разлика между сезонни и несезонни работници в това отношение, което нарушава принципа на равно заплащане за равен труд и би могло да доведе до социален дъмпинг и влушаване на условията на труд. Прекалено общи са разпоредбите за максималния срок на пребиваване. Предложението предвижда 6 месеца, но това не е в съответствие с срока в Италия, който е 9 месеца. Трябва да вземем предвид, че и различните сезони в отделните сектори надвишават 6 месеца, например в селското стопанство. Трябва да се избегне увеличаването на нивото на дискриминация, само и само за да се задоволят потребностите на пазара на труда. Трябва да се проучи правният статут на работниците. Тези проверки са насочени към работниците, но кой извършва проверки на работодателите? Ще спомена и колективното трудово договаряне и различните системи, прилагани в отделните държави членки. Според мен е необходима система на колективно трудово договаряне, която да е обвързваща за всички държави членки. Така ще се избегне експлоатацията на работниците. Работодателите, съгласно предложението за директива, трябва да докажат, че на работниците е било осигурено подходящо настаняване. И ако е, трябва да се плаща найем, размерът му също трябва да е разумен. Но В случая работниците се поставят в, понякога в много унизително положение, тъй като трябва да наемат жилище в близост или някъде на територията на работодателя. Работещите в туризма могат да пристигнат за първи път в съответната страна, без да са изпълнени условията на директивата. Вероятно е след това обаче да се извършат, да има нарушения при тяхното завръщане в страната на происход. Единната процедура за издаване на разрешение за пребиваване трябва да въжи за всички работодатели ние се обявяваме за това, така ще се осигури равно третиране на работниците. Настояваме също за равното третиране на гражданите на трети страни и гражданите на Европейския съюз предприятията нямат никакви задължения по отношение на назначаването на гражданите на трети страни. Така се подкопава социалната закрила. Няма да приемем законодателен акт на Европейския съюз, който да води до дискриминирането на работници от трети страни. Не приемаме либерализирането на достъпа до пазара на труда на Европейския съюз да доведе до двойни разпоредби. Едни за гражданите на трети страни и други за гражданите на Европейския съюз. Настояваме и за въвеждането на санкции за работодателите трябва да се преосмисли принципно законодателството в тази област, както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. Разпоредбите относно санкциите трябва да почиват на принципа на равното третиране на всички сезонни работници, независимо каква дейност извършват и коя е страната им на происход. Това са промените, които трябва да се внесат в предложението. В противен случай няма да го приемем. Благодаря на госпожа Месина. Давам думата на госпожа Хелен Хофман, съветник по социалните въпроси към Европейската организация на работодателите в малките и средни предприятия. Моля, придържайте се към определеното ви време, тъй като вече изоставаме. Um, uh, Благодаря първо от името на своята организация, на председателя на комисията и на господин Мораес за поканата и тъй като съм последният оратор, ще премина направо към естеството на това, което искам да кажа. Предложението, цел, целта на това предложение е на формулировката на процедури, които ще помогнат уреждането на всички въпроси с сезонните работници, идващи от трети страни в държавите членки. Малките и средни предприятия по принцип имат доста затруднения по наемането на сезонни работници в много сектори. Ето защо вярваме, че това ново предложение ще успее да постави в по-добър баланс търсенето и предлагането на пазара на труда и по този начин ще се създадат и по-прозрачни правила. И съгласни сме по двете основни неща. Дефиницията на сезонни работници и второто да се остави на националните а, държави да решат колко дълъг да бъде сезона за сезонната работа. Това ще администрира нещата, ще даде възможност за правна сигурност на а, работодателите и на полицията. А, ще бъдат информирани и работниците и по този начин ще има една приемственост в разбиранията и поведението както на а, служителите, така и на техните работодатели. Смятаме, че предложенията не трябва да стават по-сложни за работодателите, както се случи с искането за предоставяне на а, жилище а, на работниците. Да, ние сме съгласни, че условията трябва да се прилиши, но не смятаме, че това трябва да, е задъл... да се вмени в задължение на работодателите. Като защото може а, да се получи така, че по-малките предприятия да не могат да наемат толкова необходимите им сезонни работници. По отношение максималният срок на престой като време на сезонните работници, е, просто трябва да видим каква е ситуацията в някои държави членки и да определим а, ние също така а, вярваме, че в а, една календарна година не можем съвсем точно да а, определим продължителността на сезона и да решим, че така ще бъде всяка следваща година. Все пак а, времето е не чак толкова постоянна а, величина. Раз... А, смятаме, че може да се откаже от страна на приемащата държава членка достъп на сезонен работник до, работ... до трудовия пазар на тази държава, ако на договора или ам, сериозното предложение за работа идва от работодател, който вече е бил наказван за несъответствие в а, изпълнението на трудовото законодателство или някакво нарушение, което е извършил в тази сфера. А, също така трябва да се наблегне на изясняване на това, че сезонните работници а, трябва много трудно да могат да сменят работодателите си в смисъл, че трябва да се направи необходимото да се избегнат заобикалянията на някои членове и букви на закона. Верно е, че ще обсъждаме след обед въпроса с а, Вътрешно корпоративните трансфери на служители, но това касае малките и средни е, предприятия доста сериозно. Ние бихме искали, тъй като това касае и малките и средни предприятия, някои уточнения, една по-точна дефиниция на а, категорията специалист. Също така, ние смятаме, че там трябва да се подчертае а, необходимостта да има завършено висше образование и 5 години а, трудов а, стаж като минимум. А по този начин ще се избегнат някои а, не, несъответствия, като например знаем за съществуването и вредата от работата на компании, които се наричат почтенска котия за да може чрез тези предложения да се получи по-високо ниво на изпълнение на законодателството. Благодаря, казва председателя. Сега е време да се а, даде думата на членовете на Европейския парламент да вземе а, думата и да зададат своите въпроси, да изкажат своите мнения, така че искам да предложа. Нека да се концентрираме само върху сезонните работници, а да оставим а, трансфера за следобед. Господин Бозути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на панелистите за изключително интересните презентации. Имам един конкретен въпрос към тях. Има някои категории, и става въпрос за приложното поле на директивата. Има някои категории работници, които ще упомена, и ще попитам дали смятате, че те трябва да бъдат част от приложното поле. Хора, които вече легално живеят в Европейския парламент, дали трябва те да влизат в приложното поле? а също така категорията незаконно живеещи в Европейския съюз. Дали тази директива ще им даде някаква възможност за орегулиране или за озаконяване, да кажем? И така, как смятат панелистите? Дали тези категории работници трябва да бъдат включени в приложното поле на директивата? Благодаря. А сега госпожа Ромер Лопес. Eh, Благодаря, господин председател. Диалогът с социалните партньори е нещо, което комисията е трябвало да съобрази в това предложение. Директивата обаче вече е на лице. Не знае дали парламентът може да направи нещо в това отношение, освен да изразим съжаление, че не е направено на един по-ранен етап включването на социалните партньори. При всички положения е, бихме могли по някакъв начин е, да променим това, което е пропуснато, като е, внесем изменения и комисията, макар и със задна дата, би могла да навакса пропуска. По-добре е да имаме две директиви, отколкото една. В момента имаме две всъщност за, сезон, за европейски работници и за сезонни работници от трети държави. Не знае всъщност кое е по-доброто решение. Една директива, обща директива или две отделни. И освен това не не разбирам някакси защо профсъюзите не вярват на ефтината работна ръка, на чуждите работници заради дъмпинга ли. Да, добре, но в Испания се говори за сезонни работници в е, селското стопанство и за временно найти в туризма. Тоест, е, ние използваме различни е, понятия и от тук става ясна и е, различната квалификация на двете категории и различното отношение на обществото към тях. Така че това, което не бива в никакъв случай е, да става е да синдикатите да защитават единствено европейските е, работници. А кой ще защити в такъв случай чуждите работници, работниците от третите държави? Това в никакъв случай не бива да се допуска. И още нещо на трето място. За да е, има легален труд, е, за да има е, Подписани трудови договори. Трябва да се развива сътрудничеството с третите държави на социално и на културно равнище в социалната и културната сфера. Сега, когато говорим за едно свободно пространство, Европа като че ли иска да се затвори срещу е, гражданите на трети държави, които идват да работят в Европа за определен период от време. Дори и на времето, преди 45 10 години, имаше много по-прагматични решения в това отношение. И не бива в никакъв случай е, да се връщаме към системата на двустранните споразумения да, добре, в Италия ситуацията е по-различна, отколкото в други държави, които имат двустранни споразумения, но на всяка цена ние би трябвало да се концентрираме върху проблемите. А комисията в този случай просто не се е, е ориентирала към един прагматичен подход. Представителят на Европейската конфедерация на синдикатите упомена, че трябва да се изработи нормативна рамка, чието приложно поле да обхваща сезонните работници, както от трети страни, така и от държави членки. Въпросът ми към панелистите във връзка с това е следният. Толкова ли са лоши разпоредбите за сезонните работници от Европейския съюз или просто не е достатъчно ефективен контролът на тяхното прилагане по места? От основно значение в крайна сметка е определянето на максималния срок за пребиваване? Как да гарантираме, че този срок ще се спазва? Как да гарантираме, че работодателите ще наемат сезонните работници законно? Мисля, че можем да постигнем всичко това, ако съблюдаваме надлежното прилагане на нормативната рамка и въведем санкции за неспазване. Искам да знам какво е мнението на профсъюзните организации по тази тема, защото Пречките, които те поставят, се отнасят и до спазването на вече действащите разпоредби. Искам да подчертая и още нещо. Непредприемането на никакви действия би означавало, че ще продължим да се сблъскваме с явлението незаконна заетост. И работниците няма да имат възможност да намерят законно решение за себе си. Благодаря. Благодаря и за критичните бележки, които ни карат е, да размислим много сериозно по тези въпроси, изказани от представителя на правсъюзите. Да, става дума за една трудна ситуация. Е, в никакъв случай, ако говорим за хармонизация, тя не бива да е, е на ниско равнище или на по-ниско от това, което съществува в момента. Аз ще помоля госпожа Хофман сега да отговори на следните въпроси. Вие казахте, че според вас сезонният труд трябва да се дефинира. Необходима е такава дефиниция. Моят въпрос към вас е как вие дефинирате сезонния труд? Какви според вас са основните характеристики на това понятие? Освен това, казахте, не, работодателите би трябвало да отговарят за настаняването. В такъв случай, кой според вас трябва да отговаря за настаняването? И на трето място, каква е вашата позиция по отношение на заплащането? Смятате ли, че равно заплащане за равен труд е, е така да се каже, едно смислено искане? Благодаря, господин Мораес. Не исках да вземам думата, но сега ми се иска да задам един въпрос, най-вече към колегата от Италианската федерация. Ще подема казаното от Кармен Ромеро Лопес във връзка с това как стигнахме до окончателното си становище. Изработихме крайните си изводи не защото, така както сме ги формулирали, не защото не се консултирахме достатъчно с социалните партньори а, взехме предвид това, че общата политика в областта на миграцията, из, изготвена като стратегия още през 1999-та година, не бе конкретно приложена в продължение на 10 години. В резултат от всичко това, на всяка среща на съвета се прилагаха политически маневри. Съветът се опитваше все повече да отлага във времето прилагането на общата политика в областта на миграцията. изисках въвеждането на единна процедура за издаване на разрешително за всички категории работници, така че да осигурим действително равното им третиране. Но отвъд междупартийните граници искаме да се обърне внимание на проблема с експлоатацията на сезонните работници. Не желаем, разбира се, да се стига до социален дъмпинг. Предложението в настоящата му редакция се дължи не на липсата на консултации с заинтересованите лица, а на хаоса, който създаде съвета в областта на миграционната политика. Въведохме инструменти като например синята карта, но все още не се знае дали той ще бъде изцяло приложен от държавите членки. Ще подема въпроса, зададен от Кармен Ромеро Лопес и ще го отправя към колегите, които работят в области, където има сезонна заетост. Каква е връзката между сезонните работници и профсъюзите? Каква е тя в момента и каква ще бъде в бъдеще, тъй като тези работници също имат права, които трябва да се защитават. Председателят, благодаря. С това ще дам думата на панелистите за отговор на въпросите и реакция по коментарите. Бих ви помолил да бъдете конкретни, да се концентрирате върху поставените ви въпроси, по-точно върху конкретно отправените към вас въпроси. Ще започнем с господин Сориан. Мирен, логикаменте е една интервенцион де... Какво да ви кажа? За две, пет или седем минути, а това беше времето, което ми бе разрешено, можеш само в общи линии да изложиш становището на организация като Европейската конфедерация на прав съюзите. Е, естествено, че в последствие можем вече да е, допълним е, становището си и да помислим за полезни за практиката решения. Това, което ние искаме е темата сезонен труд, сезонна работа да обхване повече категории, не само тези, които идват за няколко месеца от трети държави. Години наред е, хората живеят при нас. Е, Много пъти съм е, имал повод да говоря с хора от Испания. При тях нещата не са регулирани, не са регламентирани по никакъв начин. И сега се страхуваме, че няма да има вече контрол нито за чуждите работници, нито за европейските работници. В е, Испания се говори, че се водят преговори за труда на черно най-общо за нелегалния труд, но това трябва да се обсъди на европейско равнище. Ние се нуждаем от съответния инструмент, стар, инструментариум. Не бива в никакъв случай да си правим иллюзията, че сега, отваряйки вратата за чуждестранни сезонни работници, ще продължим да гледаме пасивно на дъмпинга и в никакъв случай от тук не бива да се вади извода, че ние сме против чуждестранните работници и работниците от трети държави. Няма такова нещо, но ние не бихме желали в никакъв случай това да води до нежелани последствия. Естествено, че е хубаво да има синдикална защита за е, легално влизащите на територията на Европейския съюз е, работници от трети държави и те биха могли да се организират по някакъв начин. Въпросът е, че ние трябва да се погрижим най-вече за тези, които нелегално пребивават и нелегално са наети на работа. Е, и затова показваме и альтернативните възможности. Хора, които са влезли по законния начин, които работят е, законно, те могат да получат и съответните документи и да живеят на територията на Европейския съюз повече или по-малко законно. Имам предвид за по-дълъг или по-кратък срок. Благодаря да бих искал да продължа някои от мислите, които вече бяха споделени по отношение на това дали законно пребивават работниците сезонните или незаконно. Такъв въпрос имаше. Директивата не предоставя формулировки на провера, на права, извинете, които трябва да се предоставят на сезонните работници, а някои принципи. Аз така си мисля, това е правилното. Директивата изисква валиден трудов договор. Аз мисля, че трябва да прилагаме а, и ако прилагаме тези две правила, тогава всичко ще се промени, когато държавите членки започнат да прилагат тази нова директива. Що се отнася до тези, които легално или законно пребивават, ще могат съвсем законно да поискат разрешение. За незаконно пребиваващите имам трудности да разбера защо защо незаконно наед ще минава през такава процедура. Но ако се прилага националното законодателство в такъв един случай, а, освен ако няма специална разпоредба, която изключва незаконно пребиваващия работник или незаконно живеещия работник от евентуална възможност за трудов договор, тогава може да се направи нещо. Иначе всичко като директива е еднакво. Да, благодаря. Ще се опитам да бъда малко по-детайлна в отговора си и ще се опитам по този повод да групирам малко отговорите си. Е, може би малко нещата са по-сложни, но няма как. По отношение на синдикатите, защитаващи работниците в нашата област. Еми, това е ясно. Ако работник се обърне към синдикална организация, независимо от какъв происход е, му се помага по същия начин, по който и на останалите. Така че аз бих отхвърлила с готовност такова едно дефиниране на синдикатите на национално ниво. Ние сме е, конфедерация, ние нямаме а, някакви а, интереси по сектори отделно, ние имаме интереси а, които защитаваме и които са общи за всички служащи, за всички работници. Това мисля, че е съвършенно ясно. Що се отнася до работниците, които вече живеят на територията на държава членка, незакон... но незаконно, е съвсем естествено, че има пряк сблъсък с, разпоредбите, задължителните разпоредби на директива. Защото, както всички знаем, е много трудно да си уредиш трудови условия или условия на труд и заплащане а, толкова добре, колкото законно пребиваващия работник. И ако сте с определена професия, ще имате сериозни проблеми, ако се опитвате не, а, а, да, а, да работите, а, пребивавайки незаконно в страната, приемащата както каза господин Конферати, трябва да има разпоредба, която да помага на всички работници да получат правния си, законното си съществу, пребиваване като правна инстанция, а не като химера. имаше въпроси и за циркулацията или кръговото движение на незаконните а, мигриращи работници. Дали а, да се регулира това само с двустранни споразумения или с общностни правила. Защото знаем, че прехвърлянето на правата върху социални осигуровки, пенсионни и други, а са изключително важни и те могат да бъдат възпира... А, невъзможността да се прехвърлят тези права може да са възпираща м... причина, но ако някой си мисли, че ще е, че можем да издигнем една крепостна стена и да се запазим по този начин от а, е, а, е, чуждестранни работници, това искам да му кажа, че е невъзможно. Не можем да бъдем толкова дволични, защото ние имаме нужда от хора, които да вършат а, неш, а, работа, която друг не иска или когато имаме нужда просто от повече работници. Когато един работник мигрант се опитва да остане, той разбира се, че ще е съгласен на всичко, ако не му се предоставят законни условия за друго. Благодаря. Um, Госпожа Хофман, ще направя коментар по две точки. Първо, до голяма степен приемам казаното тази сутрин за целта на директивата, а именно въвеждане на широко обхватен подход към явлението на миграцията, подход, който да се основава на прагматични принципи. Но за целта трябва да вземем предвид интересите на всички заинтересовани страни, както и интересите на работодателите. Този нов подход трябва да е приложим за работодателите. Може да се изиска от работодателя да осигури подходящо настаняване – но това не трябва да е задължително изискване. Може да се проведе обсъждане за това как най-ефективно да се въведе изискването за подходящо настаняване. По въпроса за недискриминацията. Разбира се, това е един важен принцип. Ние се обявяваме в подкрепа на недискриминацията както и в подкрепа на принципа на равно третиране, така както е залегнал в предложението за директива. Принципът на равно третиране означава, че гражданите на трети държави, които упражняват дейност в Европейския съюз, трябва да получат определени социални и економически права и да не бъдат дискриминирани. Председателят ще се проведе и още една трета дискусия. Мисля, че незабавно трябва да пристъпим към нея, защото имаме време само до 12.30. Следващите ни панелисти са добре дошли тук на подиума. Bueno ya a ver si un día hablamos un poco de política, porque está bastante Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As I said, we still have a third panel. Както казах, имаме трети панел, трето обсъждане. пред сесия а, по сезонните работници и тази трета сесия е предоставена на международни организации и представители на гражданското общество. НПО-та. Е, хора, които работят с, с мигри... мигранти работници. Господин Хемингуей е регионален представител на Международната организация за миграция. Добре е дошъл. След това представители имаме на две НПО. Едната е Солидар. Господин Ройтер е представител. Добре е дошъл отново в Европейския парламент и Пикум, представен от госпожа Левой. Благодаря ви, че сте сред нас. Надявам се, че ще можете да се задържите в рамките на 5 минути при а, изказванията си, за да имаме време и за дискусии. За 5 минути последно обобщение от страна на господин Мораес. А, господин Берд Хемингуей има думата от МОМ. Благодаря ви много, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги и участници. За нас е истинска чест, че сме тук и благодарим на парламента за поканата. Радвам се, че мога да, сме, да обмена с вас някои мисли по отношение на директивата. Ние сме за а тази директива предложен, във варианта предложен от комисията. Ние вярваме, че е съвсем подходящ момент е едно положително послание да бъде а, предадено от Европейския а, съюз към всички а, ми, работници мигранти, които биха искали да дойдат в, и се установят в Европейския съюз демографският структурен проблем в Европейския съюз не е нещо, което е много далечно и в необозримото бъдеще не е. а, когато тези, които са, бяха родени между 55-та и 60-та година излязат в пенсия, ще видим един огромен спад на а, бройката на работещи защото е, има много голямо намаляване на раждаемостта след този период. Трябва да се подчертае, че е една сложна, е, интересна и сериозна тема а, обсъждаме в момента. Ефективните системи за прием а, означават доста голямо съкръщаване на времето по обработване на документите на кандидатите а, за работа и в същото време повишаване ефективността. А, общите стандарти по миграцията а, между 27-те държави и членки а, е нещо изключително важно. В този контекст директивата за сезонните работници цели да разработи процедурите и цялата система от процедури а, за сезонните работници и това е похвално. Европейската комисия а, като че ли а в новата си дефиниция малко е довел, е направил едно припокриване, но въпреки това по-гъвкавите процедури по миграцията е добре а, да бъдат а, привнесени. Въпреки економическата криза, а криза економиката на Европейския съюз се нуждае от работници, дори и от ниско квалифицирани а, работници, защото има поредица от професии, които са станали непривлекателни за а, гражданите на съответната страна. Миграционните работници от а, е, трети страни а, от третия свят са вече нещо, което би могло да създава, разбира се, поредица от проблеми и в економическата, и в социалната област. Обаче, както Европейския съюз, така и отделните държави членки трябва да урегулират това така, че а, да бъдат развитията позитивни от присъствието на мигриращи работници от трети страни. А, не трябва да забравяме, че най-уязвимите на трудовия пазар на Европейския съюз са нелегалните а, работници. И увеличаващата се уязвимост в, а, на трудовия пазар на тази група наистина е факт. Това дори и наличието в законодателството на механизъм за защита на техните а, права а, не помага, ако а, те живеят в такива условия и се трудат, че да не могат изобщо и да си помислят да а, достигнат до орган, в който да, а, об, да подадат жалба. Както знаем, циркулярната или кръговата иммиграция миграция е, не е решение на управлението на миграцията изобщо, защото а, там има още други характеристики характерни за миграцията проблеми, като например а, проблеми, които могат да се разрешат с помощта на приемането на правни и административни мерки и също така или също програми а, насочени именно към циркулярната или кръговата миграция това движение напред-назад на умения, на квалификация могат, може разбира се да допринесе и за страната на происход и за страната, която приема въпросният работник по отношение повишаване квалификацията и на другите такива работници в двете страни. Към сезонните работници и директивата за тях, основни предизвикателства във връзка с тази циркулярна или кръгова миграция са програмите и информираността на сезонните работници за тяхното съществуване и реалистичните очаквания, които, до които може да се достигне на базата на завършване или участие в тези програми. Не искам да пропусна голямото значение на службите по заетостта в съответните държави членки и в същото време и онези, които са частни фирми, занимаващи се с намиране и предлагане на работа. Бих искал също така да подчертая, че компетентните органи трябва регулярно да контролират и проверяват, за да се види дали се спазват правилата от страна на фирмите или на отделните работодатели. Аз смятам, че тази директива, която обсъждаме днес, ще допринесе за едни по-добри условия на приемане и защитаване правата на сезонните работи и да се намали тяхната уязвимост. Благодаря ви много, господин. Не, а сега даваме думата на Солидар, а, за да даде вашата позиция. <laughs> Well, thank you very much, first of all, for the invitation. Първо, благодаря ви за поканата. И ще се опитам да не повторя казаното от тук. Работим съвместно с Сдружение от неправителствени организации. Важно е да се наблегне на една от основните цели на гражданското общество. Трябва да работим в допълнение към мерките на профсъюзните организации, що се отнася до пазара на труда. Но специфичната за неправителствените организации дейност включва мерки насочени към уязвимите групи. Какви лица спадат към уязвимите групи? Това са лица, които не са обхванати от системата на социално осигуряване и други системи. Някои говорят за незаконни мигранти. Аз предпочитам да говоря за мигранти с нерегламентиран статут. Сезонните работници при всички положения са уязвима група. Във връзка с това приветстваме извършената работа от Клод Морайс и Серджо Коферати, представляващи двете парламентарни комисии за граждански свободи и за заетост. Не можем да премахнем миграцията като явление. Миграцията е нещо, с което се сблъскваме ежедневно. Тя е обхваната в редица програми, като например Стокхолмската програма и други. Но проблемът на всички подобни програми и стратегии е трудността да бъдат претворени в реални мерки. Ето защо приветстваме директивата, тъй като тя цели справяне с проблема, а не изкореняване на миграцията. Фронтекс няма да може да изогради стена около границите на Европейския съюз. Ще продължим да се сблъскваме с мигрантски потоци. Не можем просто да кажем на тези хора не ви искаме. Не, по-скоро трябва да им кажем, трябва да се погрижим за вас. Осъзнаваме в каква ситуация се намират уязвимите групи, но осъзнаваме и какъв е ефектът от нея върху политическата ситуация. Ще ви дам за пример Финландия или Холандия. Там и в редица други държави някои политически сили се възползват от ситуацията в областта на миграцията. Да обобщя, директивата е необходима мярка. В нея трябва да се очертаят мерки за защита на правата, както и мерки насочени към пазара на труда. Какви са условията за влизане, за прием в съответната страна? Какви са условията за прием? Кой ще отговаря за прилагането на тези условия? Това са на първо място онези, които се нуждаят от услугите на сезонните работници, които са ги наели. А информацията за условията трябва да се предоставя от профсъюзните организации и други. Но каква информация да предоставяме, какво третиране да осигурим, каква помощ да гарантираме за сезонните работници? И така, едно от условията за влизане трябва да е валиден трудов договор – Единствено на основата на валиден трудов договор ще може да се гарантира спазването на трудовоправните разпоредби, както и спазването на задълженията и от двете страни на работодателя и на работника. Трябва да отчетем и ролята на посредниците. Те работят в така наречената сива економика, и ако директивата допринесе за премахването и преборването с сивата економика, то наистина трябва да я приветстваме. Трябва да се спреми върху въпроса на равното третиране. За равното третиране значение има не само конкретната ситуация. Трябва да се отчете и ситуацията на тези хора. Това са човешки същества, които имат основни права, права на човека и във връзка с това трябва да им се осигури достъп до системите на социално осигуряване и подпомагане. Не можем просто да им кажем не ви искаме. Трябва да се погрижим за тях, тъй като това е част от социалната ни отговорност. Трябва да създадем достойни условия на труд за сезонните работници, да им предоставим достъп до системите на социално подпомагане. Трябва да отчетем, че сезонният труд, сезонната заетост е конкретен специфичен феномен и трябва да отговорим на това явление и с конкретни специфични мерки. С това ще приключа и ще дам думата на колегата Левой от Платформата за международно сътрудничество в областта на мигрантите без документи. Благодаря ви. Благодаря ви за много доброто изложение, за много коректните изводи, но трябва да призная, че бяхте бърз. Преводачите сигурно са го усетили. И така с това преминаваме към третия ни панелист, госпожа Мишел Левой, директ, директор, извинете, на платформата за международно сътрудничество по отношение на мигрантите без документи. Благодаря, господин председател. Благодаря и за отправената към мен покана. Бе подписана декларация от над 10 мрежи от НПО, работещи в областта на миграцията. Тя ще ви бъде разпространена в електронен вариант. Днес сутринта неведнъж се опомена, че тази дискусия е една от първите ни възможности, дори първата ни възможност да обсъждаме миграцията към Европейския съюз на ниско квалифицирана работна ръка. Това е една важна и необходима дискусия. Неправителствените организации отправиха някои свои предложения за усъвършенстване на предложението за директива. Някои от тези предложения визират липсата на разлика между или извинете, дефиницията на сезонна работа. Дефиницията на сезонна работа в предложението не е достатъчно точна и би могла да доведе до увеличаване нивото на социалния дъмпинг. Първата ни препоръка е да се създадат необходимите условия за ефективния достъп до пазара на труда на сезонните работници при пълно зачитане на техните права като ефективни правни средства за защита и социални права. Не веднъж поставихме днес сутринта и въпроса, кои са лицата, попадащи в приложното поле към момента директивата е приложима към граждани на трети държави, които идват от трети държави. Бе направено предложение директивата да се отнася и към граждани на трети държави, които вече пребивават на територията на Европейския съюз. Неведнъж споменахте и настоящата ситуация в различните отрасли а тя е, че в момента има много работници с нерегламентиран статут, които работят при несигурни условия. И няма гаранция след влизането в сила на директивата, че тези работници ще се завърнат в страните си на происход след изтичането на срока от 6 месеца, особено при положение, че все още има нужда от тях. Може ли по такъв начин да се създаде ситуация, в която дори ще се увеличи броят на незаконно пребиваващите в Европейския съюз работници? Европейската комисия осъществи един много важен проект, проекта Кландестино. Резултатите от този проект сочат, че въпреки редицата усилия за ограничаване на проблема с незаконната миграция, все още не са постигнати желаните резултати. Трябва да подчертая, че мнозинството мигранти, които ще попадат в обхвата на тази директива, така или иначе ще дойдат в Европейския съюз, било то законно или незаконно. Но целта на тази директива е да им се даде възможност да узаконят положението си. Основният въпрос е каква ще е ситуацията след влизането в сила на директивата на онези, които вече незаконно пребивават в Европейския съюз. Важен е и въпросът с санкциите. Директивата предвижда санкции, необходимо е обаче да се приложи общ подход, така че да се избегне експлоатацията от страна на работодателите. Срокът за въвеждане в националното законодателство за директивата за санкциите спрямо работодателите е краят на юли тази година. Господин Ромеро Лопес спомена, че трябва да се изготви система за контрол върху налагането на санкции, както по отношение на тази директива, така и по отношение на директивата за сезонните работници. Нерядко в момента работниците са обект на санкции, а не работодателите. Това трябва да се промени. Накратко за мерките за интеграция и правото на семейен живот. Съгласно директивата за сезонните работници, не са предвидени мерки за интеграция, не са предвидени и мерки за събиране на семействата. И това е в противоречие с законодателството и принципите на Европейския съюз. Не веднъж подчертаха ваши колеги, че трябва да гледаме на работниците мигранти не като на, само като на фактори за економическо развитие, а и като на човешки същества. С оглед на това трябва да гарантираме тяхното пълноценно, дълготрайно интегриране. И на последно място ще говоря за настаняването. Не веднъж са били извършвани злоупотреби по отношение на настаняването на сезонните работници. Смятаме, че работодателят трябва да е задължен да предостави подходящо настаняване, но работникът сам трябва да може да прецени дали да се възползва от това или не. И накрая определението на понятието настаняване може да бъде много по-точно, ако бъде приведено в съответствие с международните стандарти, а те включват економически, културни и социални права. Председателят, сега имаме време за дискусия. Госпожа Ромеро Лапес ще е първият ни оратор. Ако има други колеги, които искат да вземат отношение, моля, дигнете ръка. Е, е Благодаря, господин председател. Няколко думи показаното от представителя на Солидар. Ние така мислим за сезонната миграция като европейци. Сезонните работници ще останат при нас е, не на последно място и поради огромната разлика в заплащането на труда между страните в Европейския съюз и в Африка, в Северна Африка, в Гибралтар, се наблюдава на сравнително малка територия именно най-голямото различие в заплащането в световен мащаб. Перспективите при нас, естествено, са много по-добри за тези хора. Но не бива естествено да забравяме, че възрастта също е важна. Възрастта, на която тези е, работници от е, трети държави пристигат в Европейския съюз. Друг важен фактор е естествено и стандарта на живот в третите държави. Ако там не се подобри положението, е, цялата ситуация едва ли ще претърпи положителен обрат. Ето тази кръгова или циркулираща миграция ще бъде реалност за дълъг период от време и хората ще идват, ще си отиват, ще идват, ще си отиват. Може би и в Германия могат нещата да се организират на базата на отношенията с съседите т.е. от е, съседни държави, е, да се привличат е, сезонни работници. По този начин ще се избегне необходимостта от сезонни работници от много по-отдалечени държави. И така, трябва да разгледаме сезонната работа в отделните държави членки. Има различия. Освен това, трябва да подобрим при всички положения положението в страните на происход, когато хората се чувстват добре от дома, едва ли ще напускат родните си места. Нека да видим колко от испанските работници излезли от страната, след това са се върнали в Испания. Дали са напускали само в времена на стагнация, на криза и нека да видим във връзка с страните на происход как могат да се организират нещата, ако там се създадат съответните структури. Бихме могли при всички положения да подобрим ситуацията относно трудовоправните договори. Едно удължаване на договора би могло да се направи и от страната на происход. В някои случаи обаче просто не се извършва проверка на различните възможности и опции. Да, госпожо Йотова, вие също ще бъдете, ще получите думата, но не сега. Ще говоря на полски, така че ако обичате, сложете си слушалките. I mean, okay, maybe in English. Because, um... Добре, хубаво, айде на английски тогава. Благодаря ви много за изказванията, наистина много интересни. Те допринасят много за бъдещите политики на Европейския съюз към миграцията. Миналата седмица или поне миналия път в Страсбург профе, Провера спомена, че политиката на Европейския съюз, външната политика на Европейския съюз може да повлияе върху регулирането на политиката а, по миграцията изобщо в света. А от една страна имаме ние нужда от миграцията и в същото време искаме а, да а, се предпазим от незаконната миграция. Ами не разбрах, господин Ройтер, вашата идея между нерегламентирана миграция и незаконна миграция. Дали какво ако има война вътре в страната, това е така да кажем, но ако идват хората просто за да търсят по-добър живот и работа някаква, те са законно идващи. Европейския съюз няма политика да им да кани планирано хора, но ако те идват а, без да са поканени в кавички, тогава защо смятате, че трябва да има разграничение между нерегулярни и незаконни, като са незаконни, защото са нарушени някои правила? Госпожо Йотова. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Имам един съвсем конкретен въпрос. Благодаря на участниците в този панел за техните интересни мнения. Но и те, както и предишните колеги, говориха за това, че предложението на комисията не е достатъчно че е необходимо едно ново друго законодателство, което да визира сезонните работници не само от трети страни, но въобще проблема за сезонните работници, включително и тези, които идват от страни членки на Европейския съюз. Многократно колегите цитираха случаите в Италия с български и полски работници – и от друга страна, според вас няма ли да влезе на едно такова ново предложение на комисията, евентуално с вече съществуващо европейско законодателство по отношение на свободното движение на работници вътре в рамките на Съюза? А, и въобще какво е вашето по-конкретно мнение? Трябва ли комисията да излезе с втори такъв документ, който да дава една единствена законодателна рамка за сезонните работници или трябва да има два документа, един е за сезонните работници от трети страни и втори за тези от Европейския съюз. Thank you. If no more hands being raised before we come to the conclusions to be delivered by our rapporteur, Mr. Claude Moraes, we така да се обърнем към панелистите, за да имат време да дадат отговор на многото въпроси, които им бяха зададени. Благодаря, господин председател, благодаря и на всички, които зададоха въпроси към моето изказване. Но има неща, които все още не са обхванати. Ам, от моя гледна точка, директивата за сезонните работници а, цели да направи много по-сложно и по-трудно незаконната миграция и да облегчи, да опрости процедурата по легалната миграция, което е много добре, за да станат а, законните законната миграция да стане преобладаващата. Аз също така бих искал да подчертая колко важно е завръщането. И когато са ни задавали въпрос като на организация каква е политиката за а, връщането, ами това вече разбира се може да бъде отчетено като полицейска работа, но тогава става въпрос за а, а, търсещи убежище, на които е отказано такова или нелегално пресекли границата, но как може а, да, видим и, да не видим и другата страна, именно а, да убедим начина за убеждаване на хората. А, как да ги убедим обаче тези хора, че а, следващата година те ще имат също толкова голяма възможност да дойдат а, да работят. Например, а, има много а, миграция от Гватемала в Канада, защото а, да си отидат до Гватемала, след като са работили в Канада а, им струва твърде много и а, плюс това нямат никаква гаранция, че пак ще, ще им бъде позволено да работят в Канада на следващата година. Така че и по този въпрос трябва да помислим. Нещо друго в Европейския съюз трябва да се замисля, замислят добре по отношение на сътрудничеството между приемащата страна и а, държавата по происход, защото това може да бъде стимул, ако социалната социалните и пенсионни права могат да бъдат прехвърляни. Благодаря. Господин Ройтер има думата. Да, благодаря няма да повтарям това, което каза господин Хемингуей, но когато говорим за циркулиращата а, иммиграция или кръговата и елементите на а, бутане и дърпане, въпроса е къде а, живее а, работника, къде му живее семейството, а, дали а, с, имаш а, културна а, среда, която е много различна и далечна от страната, в която си, или културата ти е много близка до тази, в която си и така нататък. Въпрос на проблем. Но това като че ли не е проблем на изслушването. Ние говорим тук на това изслушване само за едно малко парченце от цялата работа имиграцията. Ние не обхващаме всичко. Не е въпроса да контролираме, а как Европейския съюз ще може да инвестира в Северна Африка и да направи предложения, които ще, а, осъщ... ще подпомогнат осъществяването на промяна в социалната, политическата и економическата среда в Северна Африка. Миналата седмица говорихме и решихме, че с много НПО ще посетим Северна Африка, а, за да можем да видим какво може да се направи. Според нас, макар че това не беше споменато днес, това, което може да се направи най-добре днес е да се направи една система, която да покаже, че Европейския съюз е модел за подражение. Да, е, за подражание но тази социална защита, която е толкова типична за Европейския съюз, трябва да бъде пренесена, да бъде предоставена и на другите като опит, като разбиране. Как да бъдем пример, това е важното. И последното, което ще кажа. Един типичен а, трудов договор. В Европейския съюз виждаме атипични трудови договори да нарастват в Европейския съюз. Ами няма статистика за тези атипични трудови договори. В моята страна а, беше зададен въпроса каква, а какви са цифрите. Няма официална статистика, но 45% от работните места, а, които се откриват нови, а, са с тези нетипични договори, т.е. те са за по-кратък период или пък са а, временни договори, само 15% са типичните или а, нормалните трудови договори за постоянна заетост и така нататък. Това защо е така? Просто за да се избегнат някои а, а, задължения, които трябва да бъдат а, осъществявани. Правната рамка е най-важно а, нерегламентиран е едно. Ето защо го казвам. А незаконен е вече когато нарочно и съзнателно а, нарушаваш закона. И така, използването на правилния термин е много важен, за да се преборим с тази дискриминация, за която ви казах с нети пишете договори. Така, и сега госпожа Ливой. А, говорихме за държавите по происход. Тази дискусия е много важно а, да, преминат от, да премина от европейско към международно ниво. Знаем, че има комитет по миграцията на ООН. През септември, в сес... по време на сесията на ООН, това ще се разглежда, дискутира и се надяваме, че това ще бъде е, под формата на дебат е, между държавите, които е, произвеждат, така да се каже, много мигранти и тези, които приемат много такива. Също така мисля, че е много важно да се раз, помни, че има и дискусия в Европейската комисия по развитията последните в миграционните потоци и да допълнително изпълня нещо а, за, а, за разликата между незаконен и нерегулиран работник. Не трябва да а, забравя Европейския парламент, че той преди две години даде една препоръка да се направи разлика между незаконен и нерегламентиран или нерегулиран. На, просто цялото а, не може да бъде човек незаконен, независимо какво незаконен, и да има основни права. Ето защо трябва да разберем защо хората нямат документи или са нерегламентирани. Може да бъде по политически причини. А може да не могат да се върнат. Ето защо да се, раб... се налага на много такива хора да работят като сезонни работници. И за това много от сезонните работници често са нерегламентирани. Това са неща, които ще се диску... които ще се дискутират а, а, от Агенцията по а, основните права. През декември ще има много голяма конференция по тези въпроси миграцията е избор, а не необходимост. Това трябва да стане. А, тоест, трябва да направим а, изследване, за да разберем защо, какви са причините да се мигрира и да се опитаме да ги примахме И поне да намалим значимостта им. Да, благодаря ви, госпожо Левой. И на тримата ви благодарим за интересното изказване и Накрая господин Клод Мораес има думата за заключителни думи. Господин председател, ще предложа да съм съвсем кратък, за да дам време и на господин Коферати, съдокладчика. Може би той също ще иска да направи някои кратки коментари накрая. Искам специално да благодаря на господин Коферати за работата му днес. Присъствал съм на много изслушвания, но днешното изслушване доведе до най-съдържателните предложения за подобряване на предложението, на които съм бил свидетел до този момент в законодателната работа. И господин Коферати и аз през едните седмици наистина ще трябва доста да поработим. Но най-добре е преди да се ангажираме с крайния вариант на хартия да благодарим на всички, които са допринесли за цялостния процес. Ще направя два коментара. Не очаквах, че ще проявите такова добро осъзнаване на проблема. Явно колегите осъзнават, че този пръв, първи законодателен текст за ниско квалифицираните работници бе обект на една необичайна процедура. Осъзнахме, че не разполагаме с единна рамка за решаване на проблема. От това възникна и необходимостта от този текст. Имаше въпрос за това дали трябва да се приеме нормативна рамка, която да включва всички сезонни работници. Към момента нямаме такъв текст, но имаме възможност да създадем някои законово установени правила, които да гарантират равно третиране. Господин Коферат и госпожа Кармен Ромеро Лопес са двама от многото колеги, които говориха за това какво точно означава сезонната работа в действителността, не само на теория. Нека направя коментари по последните изказвания на панелистите. Те наистина бяха много добри. Внимателно ще разгледаме казаното от вас днес. Ще се запознаем внимателно и с писмения вариант на изказванията ви. Работя съм много до този момент. Работя съм и в НПО и знам, че представителите на НПО могат да говорят по-бързо от който и да било друг. Но това беше така и днес. Но благодаря ви за ценните коментари, които ще вземем предвид за социалните партньори. Нерядко сме се срещали с тях, срещали сме се с различни конфедерации, както и с представители на бизнеса. Докато изготвим доклада, ще сме се срещнали с всички заинтересовани страни. Много е важно да продължим започнатата с тях дискусия. В това число и за синята карта но наистина ще отчетем много внимателно позицията на социалните партньори, особено по отношение на равното третиране. И нека се обърна към всички колеги, които останаха до края и да ги поздравя за много добрите им изказвания. Този законодателен акт не се вписва в предварителните ни представи за мерките, които трябва да предприемем, тъй като навлизаме в една нова област. Сезонни работници, ниско квалифицирани работници. Затова не беше и много лесно да се проследят всички изказвания днес. Областта наистина е нова за нас и сложна. Надявам се, че след приемането на този законодателен акт ще осигурим по-добра защита на сезонните работници и ще успеем да установим връзка между необходимостта от защита на сезонните работници и реалността. А каква е реалността? Сезонните работници вече са в Европейския съюз и трябва да защитаваме техните права с оглед на специфичния социален и економически контекст тук в Европейския съюз. Много внимателно ще отчетем всички ваши предложения и със сигурност някои от тях ще бъдат включени и в окончателния вариант на доклада. Благодаря ви. Сутрешното заседание беше наистина много интензивно, много ползотворно. Уверен съм, че всички получихме по-голяма информация, по-подробна, извинете, информация за това досие. За сезонните работници ще продължим работа по него и след обед, но преди да закрия сутрешното заседание, Нека ви кажа, че ще продължим работа не в 15 часа, както обикновено, а в 14 часа. Опасявам се, че ще имате време само за един сандвич, не повече. И преди окончателно да закрия заседанието, ще дам думата на господин Коферат и докладчика на Комисията по заетост. Желаете ли да кажете няколко заключителни думи? Мога само да се присъединя към думите на благодарност, които вече бяха изказани. Благодаря много на всички, които участваха в дискусията. Ще съберем е, въпросите, изказванията и ще се опитаме да използваме максимално събраната информация. За пореден път се убедихме, че темата е много комплексна и трябва много сериозно да се подходи към темата, за да се обхванат колкото е възможно повече аспекти. Когато говорим за е, сезонния труд, за миграцията, е, всеки път се убеждаваме, че процесите са изключително сложни. Погледнете сега какво става в Средиземноморието. Но точно за това си струва да полагаме усилия и да се опитваме да обхванем всички аспекти на тематиката. Разбира се, че методите, подходите са изключително важни. Е, важни са формите на работа. Важно е всички засегнати страни да могат да изразят мнението си. И днешната дискусия бе едно доказателство за това колко ползотворна може да бъде една такава дискусия, в която участват всички възможни страни. Би трябвало да провеждаме по-често такива срещи и всеки да допринася съобразно своето поле на действие. Благодаря, казва председателят и така в 2 часа, в 14 часа ще се видим отново по темата миграция, но вече ще се спрем на друга важна тема. А до тогава желая на всички приятна обедна почивка. Ще се видим скоро пак.